Уважаеми колеги, за мен е удоволствие да ви приветствам в Европейския парламент. Добре дошли на нашата конференция. Най-напред Добре дошли на президента Ван, господин Ван Ромпой. Той е председател на Европейския съвет. Добре дошли в Европейския парламент. Приветствам и председателя на комисията, господин Парозо. Шозем Мануел, добре дошли. За мен е удоволствие да приветствам и председателя на парламента на Гърция, господин Маймаракис. Той ще сподели ръководството и председателството на това заседание. Господин Маймаракис, добре дошли и на вас. Уважаеми дами и господа, добре дошли и на всички вас. Добре дошли на втората сесия на парламентарната седмица. За първи път Европейския парламент е съорганизатор с националните парламенти в, унисон с член 14 за управлението на Европейския съюз. Благодарение на този член се състои нашата конференция. Както казах, съпредседател е парламента на Гърция. Искам да се обърна специално към председателя на гръцкия парламент. Господин Маймаракес, аз ви благодаря лично за чудесното сътрудничество, което имахме в подготовката на тази конференция. Духът на тази конференция, на подготовката на тази конференция доказва, че наистина може да постигнем напредък и може да послужи за добра основа за по-нататъчното сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти. Миналата година конференцията отвори нова страница в историята на европейски европейския парламентаризъм. За първи път националните парламенти и Европейския парламент предприеха задълбочен подход към своите политики. Миналата година 100 парламентаристи от 26 страни участваха в конференцията а тази година участват 150, над 150 депутати от националните парламенти. Това е чудесно, това е великолепен сигнал. И двете страни искат да закрепят демократичния контрол и да задълбочат сътрудничеството си в областта на економическото управление. Заедно Искаме да помислим за задълбочаване на а, економически паричен съюз и на демократичния контрол. Заедно искаме да преодолеем предизвикателствата, пред които сме изправени. Миналата година отбелязахме пробив в институционализирането на сътрудничеството между националните парламенти и Европейския парламент. Тази година ще задълбочим това сътрудничество. Ние пред нас се отваря три дена, в които ще говорим по различни теми. Ще говорим за демократичната легитимност, за економическото управление и неговите структури. Някои от събитията ще бъдат организирани от политически групи. Целта ще е да се укрепи вътрешната дискусия. Тази година ще имаме заседания по различни теми и ще целим взаимно подобряване на взаимното разбиране. Уважаеми дами и господа, искаме да създадем обща политическа арена на демократичен контрол. Моето лично убеждение е, че ние европейските депутати и националните депутати не се конкурираме, а сме партньори във всички начинания. Изпълнителната власт трябва да ни е подчинена и ние трябва да я наблюдаваме. Знаем, че европейската интеграция може да функционира само ако се основава на тясното сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти. Лисабонският договор опис, се описва като договор на парламентите. В него е заложена именно тази реалност. Договорът укрепва ролята както на националните парламенти, така и на Европейския парламент. Националните парламенти се, и тяхната политика се отразяват много повече в политиката на Европейския парламент по отношение на солидарността. Трябва да признаем, че е, сътрудничеството между тези две страни е много важно. Откакто Европейския парламент предприе редица стъпки, за да демонстрира своя ангажимент за задълбочаването на парламентарното измерение на Европейския съюз, от тогава приехме редица резолюции. Първата е от 2009 година. Реалността обаче през последните години, е, реалността на кризата е много по-различна. Европа се придвижваше от един от една среща на върха, посветена на кризата, на друга среща на върха, посветена на кризата. Много от решенията се взимаха с затворени врати. Многото срещи, фиксацията върху определени решения на правителствените и държавни ръководители ме убедиха, както аз провокативно се изразих, че а, има нужда от по-ясна роля при взимането на решението на парламентите, националните парламенти и Европейския парламент. По време на криза това е вероятно едно изключение, което може да е, приемем, е, когато говоря за подобно, подобен начин на взимане на решение, но нещата не бива да стават правило. Уважаеми дами и господа, е, в време на криза националните парламенти са също толкова важни, колкото Европейския парламент. Тези парламенти се чувстват натясно, когато е, слушаме в Брюксел, че парламентите сякаш си губят времето и се възприемат като по-скоро като пречка, а не като, като средство за опосредстване на политиките. Това всъщност е едно развитие, което буди загриженост, развитие, на което трябва да се противопоставим. Европейският парламент Неговото мнение не, можа, не бе взето предвид, когато ставаше дума за банковия съюз, за единния механизъм за оздравяване. Логично е, че един парламент ще се противопостави на едно такова отношение, а повече Европа с по-малко парламентаризъм. Това няма да стане с, с нас. Положителното влияние на кризата беше, че започнахме да се интересуваме повече от това какво се случва в съседните страни. Ние все повече осъзнаваме, че в Европа всички сме взаимосвързани. Уважаеми дами и господа, една разумна стъпка, която ще ни придвижи към едно правителство на економиката в Европа, е във всички случаи дебата на национално равнище и на европейско равнище. И то дебат ръководен от депутатите. Защото основата на всяко економическо управление е една ефективна парламентарна основа. Затова парламентарната седмица на националните и Европейския парламент е много важна. Ние ще обсъдим насоките за економическото развитие и това ще е изключителна стъпка, защото ще става дума за нова форма на европейска демокрация. Начинът по който ще работим заедно до момента, дами и господа, не го е имало в Европа. Ние не знаем как ще се развият нещата в бъдеще, защото с това сътрудничество. Ние навлизаме в ново измерение на парламентарното сътрудничество, но това е именно и много вълнуващо. За това се радвам, уважаеми дами и господа, че сте тук сред нас 150 депутати. Това е една голяма група, може би 50 или повече от 50 председатели на комисии, на комисии от национални парламенти, комисии от Европейския парламент. Има председатели на парламенти, на национални парламенти сред нас. Така че надявам се, уважаеми дами и господа, е, нашето начинание да се увенчае с успех. Е, успех, който ще почива на взаимно уважение. И с този успех ще създадем рамка за това, изпълнителната власт в Европа да бъде контролирана и надзиравана от Европейския национален парламентаризъм. И така отново, добре дошли, уважаеми колеги. Надявам се, че тази седмица ни очаква успешен и интензивен дебат. Благодаря. Питай, колега Маймаракис. Сега давам думата на колегата Маймаракис. Благодаря много, господин председател. Господин председател на Европейския съвет, господин председател на Европейската комисия, господин председател на Европейския парламент, драги колеги, депутати от Европейския и националните парламенти. Радвам се, че днес мога да застана пред вас. Дълго очаквахме тази конференция е, с настоящото от, отваряме и парламентарната страница в рамките на гръцкото председателство и провеждаме една от се, поредицата от седем конференции. След Вилнюс през октомври миналата година, където проведохме заседание по време на литовското председателство, това е втората наша такава конференция. Възможност да разговаряме с националните парламенти за по економически економическите, финансовите и ам, фискалните механизми за управление. Тук Европейския съюз трябва да затвори празнините, да запълни празнините в економическия и социален съюз. И макар, че положението е болезнено, както е наистина сега, трябва да работим за това. На първо място поздравявам Литва за успешното председателство през миналата година. Много е важно, че се срещаме днес в Брюксел, сърцето на Европейския съюз, сърт в рамките на Европейската парламентарна седмица. Това означава, че сътрудничеството между националните и Европейския парламент води до положителни резултати и така трябва да бъде. Именно в, с оглед на настоящата ситуация трябва да подкрепяме механизмите на сътрудничество международните избранници от Европа и от отделните държави членки. Ние сме представители на европейските граждани. И в този случай е важно Председателят на Европейския парламент, господин Шулц, се ангажира сериозно с това начинание. Благодаря изрично и на председателите на националните парламенти, които обсъдихме тези въпроси. Единствено с ваша помощ е, възможност, е възможно да постигнем такова сътрудничество. Единствено заедно можем да запълним недостига на демокрация, което е мнението на редица европейски граждани. И 2014 година е не само продължение на досегашното сътрудничество, но и ново начало. Очевидно европейската економика след 18 трудни месеца започва да върви нагоре, макар и с малки стъпки. По данни на Европейската комисия, инфлацията е на ниско ниво, свидетелство за балансирано развитие в европейската економика. Положението в еврозоната постепенно се подобрява, а състоянието на вътрешния пазар и износа бележат успехи. И все пак дестабилизацията в структурата на економическия и паричен съюз поради затруднения в политическата сфера на държавите членки и недостатъчно европейски превентивни мерки показа, че имаме сериозни задачи за преодоляване, преодоляване на тези проблеми. На първо място подобря повишаване на доверието в Европейския съюз, финансовите затруднения, рекордните цифри за безработица, особено сред младежите, са факти, които в никакъв случай не се балансират от положителното развитие. Увеличава се разликата в посока север-юг, предвид финансовите трансфери, както и движението на работници от юг към север. С, в моята страна Гърция показа своите слабости в рамките на тази криза. Затова разработихме сериозна програма, която налага спешни, макар и трудни реформи за кратко време ние трябва възможно най-бързо да проведем тази реформа, непозната в ОИСР. Не успяхме да намалим дефицита на 13,4%. А сега ние имаме възможност да отбележим успех през 2013 година. Успяхме да рекапитализираме банковата система, да я приватизираме, Модернизирахме пенсионната система, държавната администрация, системата за социално осигуряване, образование и стоките и услугите. В резултат на всичко това е, общественият дълг да добие поносими размери. Но е, и цената економическа и социална бе твърде висока. Това бе свързано с програмата за реформи. Имахме сериозно, сериозен спад на БВП в сравнение с 2009 година Безработицата е 27%, а сред младите до 57%. Една трета от населението на нашата страна е заплашено от сериозно обедняване и социална изолация. Сериозни проблеми това се отрази много сериозно на благосъстоянието, на ежедневния живот на градските граждани, които дадоха, понесоха големи ограничения. Ние не сме изключение в Европейския съюз. Това означава, че евроскептицизма се подхранва от подобни явления включително и в сред гражданите на други страни се намират евроскептици те не са склонни техните държави да подпомагат решаването на европейските проблеми. Затова е важно да гарантираме демократичната легитимност на тези програми. Те трябва да бъдат изготвени прозрачно, ясно, легитимно и да трябва да работим заедно с официалните власти, но граждани Тневи не ги приема и това, още повече, че понякога при програмите се допускат грешки. За това е наистина необходимо да отбележим успехи в името на европейските граждани. Това ще укрепи и Европейския съюз и неговия имидж е, Социалния елемент е важен за европейската, европейското семейство. Не бива да забравяме това. В доклада за растежът през миналата година, излязъл през ноември, се поставя акцент върху растежа, заетостта е, и конкурентната способност. Необходим е позитивен поврат, но най-важното за растежа и заетостта да имаме повече средства на разположение на малките и средни предприятия. А Важно е също така да санираме обществените финанси. Банковия съюз трябва да заработи максимално бързо и в това отношение е изключително важен факт, че в сила влезе единния механизъм за надзор така че а също и единния механизъм за реконструкция и саниране на банките. Е, това повишава доверието на вложителите и можем да прекъснем порочния кръг на затрудненията на банките, да подобрим банковата система. Много важно е обаче банковия сектор да бъде защитен, саниран и защитен срещу такива кризи, едновременно с това да работи ефективно така че да се подобри финансирането на реалната економика. Ако не насочим вниманието си към решаването на проблемите в реалната економика, няма да решим нито един проблем, нито всекидневните проблеми на гражданите преодоляването на кризата в Европейския съюз. Нека, го, нека я погледнем от през очите на обикновения гражданин. Тук не говорим само за статистика. Освен това, растежа не може да върви, да се очертава безгранично. То зависи от гражданите. Трябва да ги привлечем, да преодолеем дисбалансите, да създадем нови работни места. Уважаеми колеги, през 2013 година успяхме за първи път успешно да приложим европейския семестър, макар че има още какво да се желае. Препоръките по страни бяха отчетени като балансирани. Постигнат бе баланс между заложените цели и възможността на държавите членки да развиват собствената си политика. Много е важно да допуснем и е, диференциация и да съобразим с нея е, националните препоръки. За това при механизма за 2014 година редица държави членки получиха препоръки в тази насока, но все пак нека не забравяме, че в отделни държави членки има сериозни, сериозен отстъп в търсенето поради ограничените доходи, защото домакинствата имат по-големи разходи за поддържането на живота си. Освен това имаме повишаване на данъците, намаляване на възнагражденията и заедно с безработицата това води до влушаване на редица социални показатели. Европейските избори са пред нас, а това е изключително важно. За това ние смятаме в Гърция да приключим започнатото в определените срокове. И все пак от кризата научихме доста неща ние можем да приключим изграждането на економическия и банков съюз, но се нуждаем от повече демократизация в европейско, европейското развитие. Тук Европейския парламент заедно с националните парламенти може да изиграе важна роля. Особено важно е решенията да се вземат с смисъл за общо европейското благосъстояние, с смисъл за европейските граждани и при съблюдаване принципа на солидарност. Това е важно и на европейско, и на национално ниво. Можем да направим още много. Необходими са не действащо правосъдие, необходима е прозрачност, за да бъдат мерките не само ефективни, но и приемливи. Е, за това ще говорим днес и през следващите два дни. Това са важни европейски въпроси. Несъмнено тази конференция се очаква и следи с голям интерес. Очаквам интересен диалог. Добре дошли още веднъж от името на гръцкото председателство. Ви уверявам, че ще направим всичко за постигне оптимално сътрудничество между европейски и националните парламенти. Благодаря. Благодаря, колега Маймаракис. Ще... Сега давам думата на Жозе Мануел Барозо, председател на Европейската комисия. Благодаря, господин председател на Европейския парламент. Благодаря, господин председател на Гръцкия парламент. Господин председател на Европейския съюз, уважаеми депутати, дами и госпожа. Нека първо да ви благодаря за възможността да се обърна към вас на тази важна конференция. Смятам, че Европейската парламентарна седмица е изключително важна, за да съчетае, да събере на едно място мненията, да се съберем на едно място, за да създадем, за да засилим демократичните основи на Европейския съюз. Всички ние имаме ясни амбиции за Европа и е, съществува огромен потенциал за економическо развитие, което още не е използван. И ние трябва да намерим начин да сторим това да възстановим развитието, растежа, който да е и устойчив и приобщаващ. И подобни амбиции често се сблъскват с натърпение и с конструктивна критика. Това не е лошо. Но не трябва да забравяме откъде идваме и къде се намираме в момента. Предизвикателствата пред Европа за економическо управление бяха много големи още преди кризата. И а от тогава нататък тези предизвикателства станаха още по-големи. Всъщност трябваше да премоделираме и да ремонтираме кораба в средата на бурята. И го направихме. Кризата ни даде и политически импулс да въведем промени, които преди економическия срив щяха да бъдат недостижими, а дори немислими. С течение на годините, стъпка по стъпка, ние променяхме системата на економическо управление на Европа в много голема ми граници. Но това не означава, че системата сега е перфектна и че сме си свършили работата. Днешните дискусии, убеден съм, ще докажат, че има още много какво да се прави. А, раз, различните гледища са в основата на всеки сериозен политически дебат. Но, така или иначе, стигнахме много далеч, забележително далеч за това кратко време. И признавайки колко трудности все още съществуват пред нас в Европа по отношение основно на безработицата и е, социалното положение, с което се сблъскваме в някои страни, все пак ние трябва да се гордеем с стъпките, които сме предприели за економическо управление на европейско ниво защото се създават условия подобни кризи да не се случват или ако се случат да реагираме. Нека да не забравяме, че преди една или две години се говореше дали Гърция да не излезе от еврозоната. А ето, Гърция в момент е председател на Европейският съюз и току-що чухме председателят на гръцкия парламент. Гърция с гордост поема своя пост на чело на Европейския съюз. Много дълго време се предвиждаше срив на еврото, а ето сега дори има и нов член в еврозоната Латвия, след толкова важни реформи и програми за реформи. Имаше и е, е, прогнози, които като Касандра говореха, че Европейския съюз ще се разпадне, но 28 член навлиза в нашия съюз, Харватия. И нека да не забравяме, че някои от проблемните страни сега имат по-добри пазарни условия от е, страни, които не искаха да се включат в е, програмите за оздравяване. И тези страни е, бележат много сериозен е, растеж. Даже излизат от е, програмите. Ирландия успешно постигна това. Испания също в програмата си за финансова подкрепа и подкрепа за банките. Така че важно е да знаем къде бяхме и къде се намираме сега. Да отчетем също така и кои бяха недостатъците от самото начало. Нека а, набързо да очертая проблемите, с които се сблъскахме в предходната система. Първо, Европейската система на управление, според мен, се оказа твърде мека, незадължителна. Т.е. не беше достатъчно да упражни натиск върху страните членки да извършат структурни реформи. Също така не беше, не е достатъчно да имаш възможност само да проверяваш националните сметки. Е, Европейската комисия в края на краищата разполагаше с е, данни, които бяха подадени от съответните статистически институции на страните. И сега, при когато е, се търси пребалансиране на економиките, Европа можеше да отчете какво се е случва, но не можеше да предприеме коригиращи стъпки или да накара националните правителства да предприемат такива. Второ, по отношение на бюджета в еврозоната имаше и ясни цели, става дума за предходното економическо управление. Европейската комисия имаше гласно, нямаше правомощия да наложи тези критерии – и годините преди кризата, нека да ви припомня, че мнозина, да не кажа повечето от страните в еврозоната, безгрижно си нарушаваха критериите, които бяха определили те самите. И не се съобразяваха безкрайно с предупрежденията на комисията, на Европейската комисия, защото Европейската комисия тогава можеше да направи само това. И ако те не бяха нарушавали е, стабилността, е, не бяха нарушавали критериите на пакта за стабилност, нямаше да се стигне до тези тежки кризи, евентуално. Също така на европейско ниво нямаше механизми за контрол на финансовия сектор. Националните власти в момент, в който се окажаха невъзможни да спрат е, спиралата на економическия срив, да ви е, припомня, че всъщност е, те разполагаха единствено с възможността за финансов надзор. И какво се случи в някои от страните членки? Кризата в е, банковия сектор се случи без да имат националните власти изобщо възможност да дори да сигнализират, че има проблеми. Нямаше и европейска система за надзор над банките в момент, в който те фалират. Макар, че беше ясно, че подобни, подобни събития ще са прекалено тежки за справяне от страна на само националното правителство, тъй като е, страните се излагаха на дългове, направени от банките, които надхвърляха многократно националния брутен вътрешен продукт. Е, но единственото правомощие бяха на националните надзорници. И накрая, е, чувството, че има економически и валутен съюз е, на европейско ниво осигуряваше някакво фалшиво чувство на сигурност, от което когато се случи срив, е, срив е, започнаха вече да се, да се развиват много тежки е, събития на финансовия фронт. Ние имахме задачата да управляваме економиката в едни много нестабилни времена. И само на базата на един дълбоки истински економически валутен съюз – с всички аспекти на интегрирани, можехме да започнем пътя си по една устойчива, устойчиви усилия за преодоляване на кризата. Кризата не се е, роди в Европа, тя дойде отвън. Тя беше в края на кращата резултат от е, безотговорно, хаотично поведение на финансовия сектор от натрупване на прекалени дългове на национално ниво. Но и е, на европейско ниво ние не бяхме готови за да се справим с подобни кризи на структурно ниво. Затова трябваше да реагираме в една много-много тежка ситуация – и едновременно да бъдем пожарникарите, които потушават пожара и тези, които изграждат новите е, сгради и възможности за спасяване на стратите членки. Положението сега е напълно различно. Има, съществуват ясни правила, благодарение на така наречените шест законодателни предложения, одобрени от Европейски европейските институции, много по-целенасочен надзор. Има европейско полугодие с конкретни препоръки за всяка отделна страна, които са прозрачни, има нови правила за банките, има европейска система за надзор и европейска система за саниране на банките, което е последният етап от изграждането на Европейския банков съюз. А също така трябва да подчертаем ясно, еврото е тук и то ще съществува. Ние сме е, в е, една е, лодка и трябва да направим така, че всички да можем успешно да е, пътуваме с нея. Европейското управление, е, управлението на европейско ниво се промени фундаментално, защото става дума вече не само е, в е, възможността да се приема законодателство, но да има и мерки на национално ниво, да има легитимност на мерките за реформи на всяка отделна страна член. Трябва да разберем, че по отношение на постигане на резултати, по отношение на легитимност, а, имаме проблеми. Преди кризата не бяхме е, разбрали, че това, което се случва в една страна, може много реално отрицателно да се отрази в останалите страни. За това трябва да има общо економическо управление и то да е, е демократично, да може да бъде да се отчита и на европейско, и на национално ниво. За това за изпълнение на законодателството, за легитимност е толкова важно да бъдат ангажирани и националните парламенти и Европейският парламент. Сега, дали ще се получат е, подобрения в институциите, в усилията са от няколко страни и реформ, е, реформи на бюджета, Страните, които спазват програмите за оздравяване, в момента са пример за това, че се постигат резултати и не можем да отречем, че е извършено огромно количество работа. Но економическите и социални условия остават е, трудни. И е, особено силна е драмата с е, безработицата, особено безработицата сред младите. Затова в е, годишния преглед за 2013 ние не променихме приоритетите. Ние считаме, че те трябва да останат същите, т.е. да има фискално консолидиране, да се финансира реалната економика, да се търси економически растеж и да се избягват е, дестабилизация в, е, Европе... в валутния съюз и на пазарите трябва да се търси растеж на заетостта и модернизиране на управлението. В момента се намираме на кръстопът в кризата. Постепенно се наблюдава растеж. Бавно влизаме в една нова фаза, но не е достатъчно да оставим рецесията зад гърба си, за да кажем, че кризата е приключила. Как можем да кажем, че тя свършва, след като има толкова високи нива на безработица? Затова нашето внимание трябва да остане е, съсредоточено върху устойчив растеж, за да може и възстановяването да е достатъчно устойчиво. И а, е, ние а, е, реално ще можем да оставим кризата зад гърба си едва, когато можем да изпратим ясно политическо послание че сме изградили е, економическия и валутен съюз. А, говореше се, че кризата е резултат а, е, и проблемите са резултат от едно или две отделни решения, но мога да ви кажа, че това не е така. Когато обсъждахме въпроса с нашите приятели от а, е, Штатите, Русия, Япония, Китай, не, става, не ставаше дума само какъв е дефицита на отделна страна или какво ще прави Европейската Централна банка. Въпросът беше какво се случва с нашия реален економически и валутен съюз. Това беше политическия въпрос. И всички важни стъпки, които бяха предприяти от Европейската Централна банка, бяха възможни единствено защото те бяха стъпки отправени към създаване на економически валутен съюз на практика, защото страните членки поеха ангажименти за намаляване на дълга си и защото започнахме а, с изпълнение на всичко, което бяхме а, е, решили в така наречения доклад на четиримата президенти, председателят на Европейската централна група, на еврозоната, на Европейската комисия и на Европейския съюз. И пазарите започнаха да вярват, че ще успеем, че ще е, успеем да променим начина по който се случваха нещата. Защото когато приехме всички тези решения, хората започнаха да вярват, че ще се коригират е, дисбалансите. За това е изключително важно да доизградим в момента банковия съюз, но той е, разчита и на единия механизъм за саниране на банките. За това трябва да направи, призовавам да постигнем споразумение преди европейските избори. И е, всички страни трябва да направят е, е, съответните крачки, за да постигнем това споразумение. Вие имате подкрепата от всички ангажирани страни. По този начин ще се постигне и легитимност. Аз съм казвал и преди. Е, необходимо е да има в една система на много нива, да има отчетност, отговорност на ниво, на, където се вземат решенията. А също така да има и отговорност и отчетност на нивото, където се усещат резултатите от тези решения. Много е важно да има сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти. Европейската комисия, която се отчита на Европейския парламент, трябва да може да работи и с националните парламенти, разбира се, в рамките на нашите възможности. Сега съществува една нова система. През ноември е, публикувахме становищата за проекто бюджетите. Необходимо е да има и навременен надзор когато а, си помислим за всичко това, колеги, нека да си дадем сметка. Ако преди няколко години хората щяха да биха попитали дали Европейската комисия е, щеше да може да даде становище за национален проект бюджет, е, всеки щеше да каже не. Но сега това е възможно. Но е, страните членки следва да извършат още работа, което е напълно възможно. Ние сме готови комисията да работи с националните парламенти. Националните парламенти имат право да се произнасят върху бюджетите. Европейската комисия няма право да, да променяме проекто бюджета, но ние можем да ги дискутираме. И именно това е важно, защото по този начин ще се задълбочи чувството за общото европейско економическо управление. За това трябва да работим и в рамките на европейското полугодие или европейският семестър – не става. Има някои неща, които са важни само за политическия елит, а други, които интересуват повече експертите. Но не бива да правим това разделение. Ние сме е, заедно в тези неща. Ние трябва да се консултираме с своите партньори и да работим на всички нива. На всички нива да се сътрудничи между националното и европейското ниво. Много е важно да се отчита, че съществува европейския контекст и също така да се отчита, че какви ще са резултатите и въздействията от национални решения, какви ще са въздействията в целия Европейски съюз. Затова Европейската комисия е готова да развива все по-засилено сътрудничество и с националните парламенти, и с Европейският парламент. Сега вече е, се издигаме над чисто техническите институционни проблеми. Нека да започнем един чисто политически дебат за Европейския съюз и, е, както съм казвала пред Европейския парламент нееднократно, е, казвам го и пред националните парламенти, аз считам, че европейският аспект не можем е, да продължаваме да твърдим, че става дума само за технократски аспекти на цялото развитие. Става дума за един политически съюз. Благодаря за вашето внимание. Е Благодаря на председателя на комисията господин Парозо. Сега думата има господин Ван Ромпой господин председател на Европейския парламент, господин председател на Гръцкия парламент, господин председател на Европейската комисия, представители на националните парламенти, председатели на, на, европейските, на националните парламенти, уважаеми дами и господа. За мен е удоволствие да говоря пред вас на втората сесия на парламентарната среща, която се състои а, по силата на член 30. В, на едно такова заседание много е важно да помогнем на националните парламенти още по-добре да упражняват своята надзорна роля в къщи, в своите столици, е, надзорна роля над изпълнителната власт, а също така и да представят своите идеи. Въпреки, че всеки национален парламент е отговорен за, за економическата политика на своята страна и бюджет, тези пълномощия се изпълняват в контекста на огромна взаимозависимост и в рамките на едно съвместно развитие. Развитие, което управлява тази взаимовръзка. Тази взаимовръзка е особено важна коя, за всички нези, които споделят общата валута. По силата на член 121 обаче тези правомощия въжат за целия Европейски съюз, тъй като в този член се казва, че в държавите членки трябва да координират своите политики по економиката с съвета. Економическата криза, която се стовари върху нас преди по почти 10 на година е най-голямата години е най-голямата криза от 30-те години насам. Тя засегна единния пазар и структурата на еврозоната. Всички европейски членове платиха голяма цена за това, че банките не бяха надзиравани достатъчно добре и за това, че е, управлението на риска не беше на нужното ниво. Публичните дългове, тяхното нарастване беше друга причина за кризата. В първите 10 години бяха допуснати грешки в еврозоната. Е, наша задача беше да поправим тези дефицити на всички от тези споменати нива. Бяха положени огромни усилия на национално ниво и то не само в тези държави, които бяха споменавани най-често в пресата. Всички от нас трябваше да се справят с структурни проблеми и с дългосрочни промени на економическите ни структури. Когато погледнем Европейския съюз като цяло, трябва да кажем, че основен недостатък да е, че въпреки, че имаме единен пазар, ние имахме малко средства за общо управление и общ надзор на този пазар. Ние е, действахме поединично и неефективно. От тогава приехме различни законодателни актове, които имаха именно е, целта да се, за, за общо управление, общ надзор на банковата система. Също така видяхме, че правилата за публичния дълг не бяха спазвани и не бяха е, адекватни. Това също е, бе въпрос на обсъждане. И накрая ние създадохме процедури като част от така наречения европейски семестър. Процедури, които да координират економическите политики, е, в различни области и да определят економическите дисбаланси. И накрая, но не на последно място, на нивото на еврозоната, където договора от Мастрикт не даваше възможност за справяне с такава криза. Ние създадохме Европейски механизъм за стабилност, който координираше е, економическите политики. Ние продължаваме тази работа и създаваме това, което се нарича Банков съюз. Миналия месец е, се взеха много важни решения. Нека навляза малко в повече подробности по отношение на Банковия съюз. Решенията за него бяха постигнати миналия декември. Правителствените и държавни ръководители обещаха да решението да се вземе, споразумението да се вземе през декември и това наистина се случи. Искам да се спре на три точки надзор, възстановяване, оздравяване и е, гаранции за депозитите. Най-напред гаранциите за депозитите. Новата директива задава нова схема. Тя бе е, резултат от споразумение между парламента и съвета и това споразумение бе постигнато два дена преди съвета. На следващо място е, механизма за оздравяване. Той ще се действа най-късно през ноември. С госпожа Даниел Нуи като негов ръководител. Европейската централна банка ще оглавява надзорния механизъм и накрая механизма за оздравяване. Той е заложен в директивата. Правилата ще са хармонизирани и споразумението бе постигнато отново пред, през декември. Но най-важното, министри на, финансов, на финансите постигнаха споразумение по а, оздравителния механизъм. Това стана и с участието на Европейския парламент. Надяваме се по-нататъчните решения да се взимат гладко, за да може мандатът на парламента да завърши с успех. Надявам се споразумението да бъде постигнато. Мащаба и бързината на тези резултати не бива да бъде подценяван. За еврозоната това е най-големия скок напред от създаването на еврото. Ние трябва да разрушим връзката между гражданите и публичния дълг. И това ще даде възможност на економиките да заработят. Освен това, банковият съюз е ангажимент за всички правителствени и държавни ръководители. Той ще стабилизира еврозоната. Имаме политическата воля за това. Кризата, екзистенциалната заплаха за еврозоната е преодоляна. И е, това стана благодарение именно на политическата воля. До края на годината основните елементи от моите доклади и докладите на четирите председатели за економически паричен съюз ще бъдат реалност. Е, тези доклади, тези насоки ще заложат нова архитектура, новата архитектура на еврозоната. Освен това, отбелязахме про пробив на декембрийския съвет по отношение на економическия и паричен съюз. Този съюз надхвърля европейския семестър, двупакета, шесто пакета и финансовия договор. Ние обсъждахме как да допълним всичките тези инициативи чрез партньорства, посветени на заетостта и растежа трябва да поощрим структурните реформи, които са необходими за правилното функциониране на Съюза, чрез един балансиран подход, който ще укрепи националния ангажимент чрез взаимни партньорства, чрез повече отговорност, чрез повече инвестиции в разумни политики, с повече отговорност и с за солидарност. Само така ще може да постигнем нашите цели. Целта е да постигнем крайното споразумение до октомври тази година. През Декембрийския съвет ние също се занимавахме и с въпросите за растежа и заетостта и конкурентоспособността. Оценихме договора за растежа и заетостта с господин Бернер Хой от Европейската инвестиционна банка обсъдихме въпросите за подобряване на ситуацията на малките и средни предприятия. Новите фондове на Европейския съюз от 2014-2020 година вече са на лице, включително инициативата за младеща и инициативата за економиката. Ние мобилизирахме всички лостове, на които имахме на разположение и благодарение на това и благодарение на националните усилия, аз съм уверен, че 2014 е, година ще бъде по-добра година по отношение на заедостта. Позволете ми сега да се спра на, въпр... на цялата картина. Акумулятивните усилия през последните години. Стъпка по стъпка ние обогатихме Европейския съюз с тези нови средства, които ще се усетят на всички нива. Те са важни за нашата економическа взаимозависимост. Всичко това бе е, възможно на базата на съществуващите процедури и договори, но някои аспекти изискваха създаването на други инструменти, които не съществуваха преди и които трябваха да бъдат одобрени и ратифицирани от националните парламенти. Някои аспекти е, се отнесеха до целия Европейския съюз, а други до евро, еврозоната но всички зададоха въпроса за демократичната подотчетност. Като общо правило, отчетността на, за националните решения се дава пред националните парламенти, а европейските решения се определят и се отчитат пред Европейския парламент и пред националните парламенти. Т.е. това е двойна подотчетност, това е двойна сложност на процеса. Но когато става дума за национални европейски компетенции, нещата стават дори по-сложни. И, и именно това беше, това е което се случи в някои, в някои моменти. В е, края на всяка подотчетна верига има парламент, което означава, че трябва да се занимаваме с въпросите за прозрачността на нашите решения. Националните парламенти, независимо дали те е, надзирават решение на правителствата или пък участието на правителствата в европейските решения, ние трябва да осигурим подотчетността и трябва да имаме на лице средствата за това. Основното средство, средство за надираване и контролиране на министрите, на националните министри, се крие в Конституцията и парламентарната традиция. Няма нужда европейско правило за това, но, на европейско, но европейското равнище може да улесни процеса, както това се случи чрез Лисабонския договор, а именно чрез, чрез постановката всички европейски решения да се одобряват от националните парламенти. Междупарламентарният диалог като тази конференция е също друго полезно средство. На европейско равнище, когато решенията се взимат от нови органи, където се делегират задачи, като например единния надзорен механизъм за банките или пък органа за оздравяване, а, такива, реше... такива органи са относително независими. В този случай трябва да има последващ контрол на действията, действия, които преследват цели, заложени в решенията, които са основали тези органи. Европейският парламент играе определена роля за осигуряване на прозрачността в тези процедури. Уважаеми дами и господа, все още могат много неща да се направят, за да се увеличи прозрачността и демократичната легитимност на процедурата. Но предложенията в това отношение трябва да дойдат най-вече от националните парламенти. За това аз с интерес очаквам вашите идеи, вашите предложения, които ще са резултат от дебатите от тази конференция. Е, с интерес очаквам и вашите коментари по отношение на економическата политика. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря много, Херман. Драги колеги, Обсъждането, което ще преведем, трябва да протече в известна структура и за жалост трябва да ви кажа, че не всеки от вас ще може да има думата или да разполага с достатъчно време. За това предлагам няколко неща. Първо, е, имаме 140 заявки за изказване. За това ще помоля да сведем, да въведем регламент от две минути за изказване. Ще направим един кръг от, за дискусия, въпроси и отговори. Две минути са много време в Европейския парламент, драги колеги. Не зная как е в националните парламенти, но по принцип председателите на политическите групи разполага за 4 до 5 минути време в пленарната зала, така че две минути са много време. Така че е, четирима колеги от националните парламенти и колега от Европейския парламент за отношение 4 към 1. Предлагам да започнем с, с така известно, протоколен подход. Е, първо, е, първите четирима са колеги, които ще направят протоколни изказвания за заместник председател на е, е, гръцкия парламент, представител на гръцкия парламент, е, други колеги, след това председателят на германския Бундестаг, след това един колега от Европейския парламент. До сега нямаме заявки за изказване от Европейския парламент парламент. Тълкувам го като любезност към нашите гости от националните парламенти. Така че ако не възразявате да направим следното. Е, вие е, разполагате, сте намерили на местата си с е, е, формуляри за заявки за изказване. Те ще бъдат събрани и ще ги донасят по е, реда на внасянето. Така че аз ще председателствам първия кръг. Е, след това колегата Маймаракис, втория кръг от изказвания. Съгласни ли сте? по този начин да действаме. Благодаря. Тук ще следим времето и известно е, че в Европейския парламент ме недолюбват, защото прекъсвам доста безпардонно при прехвърляне на времето за изказване. Така че под мое председателство моля Бъдете стриктни. Колегата Маймаракис е известен с още по-радикалния си подход в гръцкия парламент от мен. Така, първо, заместник-председателят на гръцкия парламент Йоанни Страгакис. Е, колега, имате думата. Благодаря е, искам да направя изказване за Европейския банков съюз. Колеги, всички разбираме, че тази криза тръгна от през 2007-2008 година от банките и обхвана други сектори. Затова е важно да кажем, че економическия паричен съюз трябва да има обща банкова рамка. Те ще банките ще имат сериозен принос за укрепване на доверието и на реалната економика в Европа. Първата стъпка бе направена с решението за единния механизъм за, на единия надзорен механизъм. Гръцкия парламент ще направи всичко необходимо за приемане и на единния надзорен механизъм и механизма за преструктуриране. Надяваме се да спазим сроковете трябва също така преди всичко да прехвърлим с разходите по спасяването на банките от плещите на националните, на, на държавите членки, да не стане както в Кипър, да не се наложи да накоплатците да плащат заради грешките на банковите служители. Нуждаем се от дееспособен паричен съюз. Важно е преди всичко финал финансовите системи да допринесат за растеж чрез финансиране и предоставяне ликвидни средства за реалната економика. Именно за това е важно в групата Г8 да предоставим своя опит на в при изграждане на банковия съюз и освен това да допринесем за цялостната стабилност на регионите, в които живеем. Така отчитаме е, регионалните особености. Това е в полза на гражданите. Е, е, така че госпожа Бизаите от Литовския парламент. Благодаря, господа председатели, уважаеми представители на Европейския националните парламенти. Коле, госпожи и господа, благодаря на Европейския парламент за провеждането на тази, втор, тази втора кръг, този втори кръг от конференцията. В рамките на конференцията във Вилнус бяха взети важни практически решения. Е, единодушно бе решено тя да бъде наречена Междупарламентарна конференция за економическо и финансово управление на Европейския съюз. Единно, единодушно решихме да стартираме процеса от Вилнюс и да изготвим окончателния проект за правилата и процедурите, които ще се приемат тази година. За жалост, виждаме, че името на конференцията е сменено. Това ограничава цялото е приложно проле няма и достатъчно време за обсъждане на правилата и процедурите. В разрез с обичайната практика на междупарламентарните конференции е, нямаме приемане на заключителен документ. Обедени сме, че тази конференция трябва да бъде важно средство, чрез което националните парламенти да се включат по-активно в процеса на вземане на решения в економическата и финансова област. За това настояваме пред организаторите на настоящото и бъдещите мероприятия да се придържат стриктно към решенията от Велнос. Благодаря, пред... Благодаря колега. Давам думата на колегата Кореш от Националното събрание на Франция. Благодаря, господин председател. Искам първо да приветствам съпредседателя на настоящото заседание, представителя, председателя на Гръцкия парламент. Тук се говори за необходимостта да се демократизира европейския процес и да има сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти. Смятам, че трябва да продължим дейността си в тази посока и именно това правим с настоящата конференция по член 13. Е, също така е интересно да видим дали може да се подобри е, компромис, който приехме. Ако това е възможно, трябва да го направим. Очакваме с голям интерес позицията на Европейския парламент и исканията в рамките на триалога за процеса за приемане на резолюцията в такъв смисъл и свързана и с темата за възможността за правомощие за управление на Европейската комисия. 2014 година по отношение на растежа отбелязва безспорно известно подобрение, е, известни положителни резултати, но тази година ще бъде критична – защото е, този растеж е, трябва да бъде съпроводен, той за момента е твърде е, крехък, трябва да бъде съпроводен с добри решения. Решения за консолидиране, за създаване на допълнителен растеж. Европейската комисия доизгради своите схващания по този въпрос и ние също трябва да задълбочим дебата. Трябва също така да работим и по координацията на економическите политики. Очевидно е, че там трябва да се постигнат повече резултати за да може е, различните економически политики, провеждани от страните членки, да бъдат е, координирани по-задълбочено, за да се стигне до едно по-силно сътрудничество в подкрепа на инвестициите и растежа в страните, които имат проблеми в бюджета. Благодаря, давам думата на господин Ламерт, председател на германския Бундестаг. Драги колеги, на първо място благодаря най-сърдечно на Мартин Шулц и колегата Мармарако за съвместната покана за тази конференция. Вие показвате, че националните парламенти и Европейския парламент не се срещат не като съперници, а като партньори с обща отговорност. Но това, което осложнява и прави работата по-интересна, ние няма нямаме еднакви правомощия. Правомощията ни са различни и трябва да намерим интелигентно решение, така че този набор от инструменти, разработен през последните години, да бъде легитимиран, контролиран и прилаган от парламентите. Господин Барозо и господин Ван Ромпой е, разясниха редица промени и подобрения на европейско ниво от миналите години които като цяло ни дават много по-добри възможности да се справяме с кризите или дори да осъществяваме превенция. Но обхвата на този, инстру... на този инструмент обхваща сферата на най-различни области, като се търси не само банковия съюз, но и економическа политика, финансова, банкова политика. За това, драги колега Шулц, мисля, че нашата колега от Литва е права първата конференция в Вилнюс получи е, добро, добър надслов и економическа и фискална политика. Така че дори да нямаме различни мнения, не се нуждаем от различни парламентарни формати. Нуждаем се от един уместен, подходящ формат за сътрудничество между националните и Европейския парламент така че тези различни задачи да бъдат обхванати гъвкаво, но, но по подобаващ начин. Няма да се срещаме на всеки две седмици в различни формати. И в Никозия се разбрахме, че тези акции дейности ще бъдат е, обединени и концентрирани. Ще работим по това и накрая. При всички разговори за координацията все пак не събравяме за какво сме се събрали. Растеж и е, заетост не се създават с думи, а какво ще направим на политическо ниво, какви изводи можем да направим от досегашния опит. Това според нас е основна задача на това е, редовно парламентарно сътрудничество. Благодаря колега Ламарт. От името на Европейския парламент колегът, колежката Ивана Малетич. Добър ден свима. Ево, я захвалюем и желим на почетку izraziti исто svoju podršku и zadovoljstvo. Добър ден, благодаря на всички. Искам да изразя своята подкрепа и своето задоволство, че организираме подобна среща, защото на този тип конференции ние осъзнаваме, е, че за да успее европейският семестър трябва да има национална воля и подкрепа. По този начин на страните членки се дава възможност да проведат много важни национални реформи, като разбира се не можем да търсим еднакви резултати, защото условията са различни, опитът е различен. Но в края на кращата споделения опит е много важен и дава допълнително добавена стойност за европейското полугодие или семестър. Е, до този момент много ниско бе нивото на изпълнение на препоръките към страните членки и много често се чуваха критики, че тези препоръки са твърде общи. Затова сега е важно да подчертаем всички заедно, че препоръките трябва да се изготвят общо от националните власти и Европейската комисия и е, следва първо да се обсъждат националните програми на ниво национален парламент, да бъдат приети и след това да се е, дискутират на европейско ниво. Е, много важен естествено е и европейският бюджет, който създава условия за растеж и за повишаване на конкурентоспособността на Европейския съюз. Стратегическият документ, където се дефинират приоритетите, са националните програми за реформи. Те трябва да бъдат приети така, че да бъдат в е, синхрон с е, стратегическите европейски документи, примерно за селско-стопанската политика. За това трябва да има връзка между тези е, документи, за да могат те да вървят и да работят в една и съща посока. Благодаря. Благодаря. Давам думата сега на господин Розати, бюджетната комисия на Полския парламент. Една, една от е, най-важните системи, е, елементи е економическото управление на европейско ниво. И моето е, чувство е, че като че ли процесът в това отношение се забави. И затова искам да призова всички участници в настоящия дебат, особено националните парламентаристи, да упражнат натиск върху националните правителства и парламентари и националните парламенти да се забърза този процес. Защо? Защото все още в финансовите пазари цари несигурност. Омагиосания кръг между правител, държ, дължавния дълг и е, нестабилността на банките не е преодолян, това пречи на създаването на нови работни места, особено в южните страни от Европейския съюз. За това трябва да се работи още за изграждане на този проект. Другият ми аргумент е чисто политически в момента се задават нови избори, е много вероятно новият Европейски парламент след изборите да не бъде толкова склонен да провежда проевропейски инициативи, инициативи за по-голяма интеграция. Затова трябва да се възползваме от времето, за да ускорим процеса и да приключиме до възможно най-голяма степен политическия проект за Банковия съюз, преди да приключи нашия мандат. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τον κύριο Χάρισον από το Ηνωμένο Βασίλειο. Благодаря. Господин Харисен от Обединеното кралство, той е председател на Комисията по финанси в парламента. Мога ли да попитам, господин Барозо, дали парите под единия оздравителен е, механизъм ще са достатъчни? На второ място, може ли една банка да може под силата на този механизъм да бъде оздравена просто за един уикенд? Освен това, за схемата за гарантиране на депозитите, аз благодаря за тази схема. Това е чудесно, но защо тя е толкова важна за резултатите? И може ли да ни обясните какъв вид компромис трябва да се постигне за това единния оздравителен е, механизъм да функционира правилно. Господин Ван Ромпой а, говори за банковия съюз. Аз а, разбирам това, което каза господин Розарти, че е важно да предвижим тези въпроси. Е, важно е да завършим банковия съюз и е важно да изключим паричните пазари от този съюз. И накрая към господин Шулц. Вие знаете, че Камерата на лордовете завършва своето разследване по отношение на демократичната легитимност на Европейския съюз, но не толкова този въпрос ме интересува. Интересуваме по-скоро въпроса за оценката на европейските парламенти на вашата работа. До каква степен може 28-те ни столици да осигурят правилен демократичен контрол над Европейския съюз и решенията взимани в него. Благодаря. Благодаря господин Калаха от Словакия, председател на Комисията по европейски въпроси. Благодаря. Най-напред. Хората в Словакия и в Европа са уморени от конфликтите между европейското и националното равнище. Европейския съюз не е разделен на 28 части, ние сме разделени на две части – богатите и бедните. Това, което казаха господин Шулц и господин Барозо. Да, ние наистина сме в една и съща лодка, но някои пътуват първа класа, други втора класа. Нека видим социалното измерение на Европейския съюз. Трябва да имаме по-ясна позиция за това, как функционират промишленостите в държавите членки. Въпрос към а, господин Парозо. Дали държавите членки ще получат повече компетенции, защото това е риска, който виждаме днес. Европейския социален модел не би трябвало да подлежи на глобализация. Благодаря. А сега е, колегата от Белгия. Благодаря, господин председател. Благодаря за приема. Благодаря за всичко, което е, направихте за нас. Въпроса за координация между държавите членки в областта на бюджетната сфера наистина е важно, но е, тук възникват други демократични проблеми и е, така се създава един истински проект, който мобилизира силите, но и въпреки това се оказва, че има повече богати и повече, по-малко богати и повече бедни. За това искам да обърна внимание на няколко въпроса на комисията. Първо въпроса за социалното и фискално сближаване. Не можем да си затваряме очите пред дъм дъмпинга, социален и фискален между държавите членки. А, не можем да подминаваме това. Второ, търсенето на нови бюджетни е, ресурси, е, борба с бюджетните измами, но също така и въпроса за данъка върху финансовите транзакции. Освен това, трябва за в бъдеще да търсим ново развитие за екологичния сектор и, е, както казаха колегите, наистина трябва да се погрижим да не допуснем други кризи, за да предотврат, възстановим понесените щети и да напреднем. За мен е, Наша задача е да поставим на дневен ред тези въпроси. За комисията това е условието да направим европейската економика по-дееспособна, да намерим работа на европейските младежи. Шокиран съм от цифрите и статистиките, които чух, но също така да се справим с задачите от сферата на енергетиката, това е част, само част от много важните задачи. Благодаря, казва председателя. Сега Давам думата на колегата от гръцкия парламент, председател на Комисията за европейски въпроси. Благодаря за възможността да изложим мненията си. Не бива да разкрасяваме нещата. Не съм съгласен с това, което казаха господин Барозо, господин Ван Ромпо и дори господин Шулц, ние имаме в редица държави е, членки е, страховити мерки за економии. Имаме огромни банкови проблеми и проблеми е, с обществения дълг. Имам, задал съм конкрети въпроси и очаквам отговор. Питам ви, доволни ли сте от резултатите от програмата за Гърция? резултатът е катастрофална рецесия, огромна, огромни социални дисбаланси и а, големи една социална криза. Вие отворихте вратите на МВФ и освен това, защо ви трябваха 4 години за да решите, че тройката в Гърция не е демократично легитимна? Защо отлагахте европейска истинската реакция на проблемите с задлъжнялостта. И тук не говорим само за еврозоната, говорим за целия Европейски съюз как стои въпроса с социалната, кохезионната, регионалната политика. Те понесоха сериозни удари в последните години под ръководството на вашата комисия, господин Баро, Барозо от Лисабонския договор и във вашите слова звучи едно, но всъщност само 1% от европейския бюджет отива за социални цели. Ако Европа не направи промени, ако не проведе насочена навън политика на растеж, това ще доведе до политическо отслабване. Нуждаем се от политици, които искат промяна в Европа, за да се преодолеят γιατί έχει και άλλε υποχρεώσει. Господин Перозо, трябва да ни напусне, за съжаление, той иска да вземе думата. Yes, yes, of course. Благодаря за въпросите и за коментарите. Първо, що се отнася до механизма или процеса. Справедливо е да се признае, както каза нашия приятел от Литва и представителя на Бундестага, че е много трудно. Защото лекарството не е едно и също за всеки. И е, вие, бих казал вие, защото става въпрос е, за парламентите, националните парламенти, Европейския парламент трябва да решат. Е, Европейската комисия обаче има централна роля в европейския семестър, затова нека да ви дам и моето мнение. Считам, че нещата трябва да се координират и да се упростят. Защото е, нищо няма да стане по-лесно, ако умножаваме усилията си и отговорностите си. И ако създаваме не само европейски е, структури, е, комисията, парламента, съвета, с 28 е, сътрудничество с 28 различни парламента, даже не 28, защото някои имат по две камери, а в някои провинции има и провинциални парламенти. Риска да се създадат проблеми е много, много реален и нека да бъде откровен. Тези неща трябва да се направят така, че да се повиши е, прозрачността и отчетността, а не да създадем една гора от органиграми, където никой не може да се ориентира, където се увеличават и умножават отговорностите и да създадем нещо сложно, в което никой не може да се ориентира. Затова много е важно да е ясно, да може да се четат решенията, които се взимат на европейско ниво. Европейската комисия се отчита на Европейския парламент. Това е част от демокрацията. Националните правителства се отчитат на националните парламенти. Затова трябва да има някакъв вид сътрудничество на различни нива, както го обсъждаме и по други теми сътрудничество, което да даде резултати. А като резултат ние искаме ангажимент към економическото управление на Европа. Ангажимент на национално и на европейско ниво. Не за да само да създаваме една сложна структура. Това е. После две други основни теми бяха повдигнати и бяха отправени въпроси към мен. Една е банковият е, съюз е, и другата по-общо е, общата политика. За банковият съюз тук отговарям на уважаеми депутат от Камерата на лордовете. Позицията на Европейската комисия е съвсем ясна. Ние сме направили предложение. Предложение, което е много по-опростено от това, което в край на грещата бе прието. Като аз лично считам, че взетото решение е малко преклено сложно. Та, отговора ми към вас и е, също в отговор на бележката на депутата от Франция. Естествено, Европейската комисия би предпочела да може да вземе решение не за да има власт, Сега ще има Сдружение на националните надзорници, но нека да ви кажа често, честно, имаше правителства, включително правителството на Обеденото кралство, които абсолютно застъпваха да, тезата, че комисията не трябва да получи тази роля. И е, постигнахме единодушно решение от всички страни членки по конкретно приятия текст този текст бе прият с единодушно решение. Нека да кажа, не става дума да е прието само от Обединеното кралство или от Германия. И френското правителство прие този текст. Решението беше единодушно. И сега се създава един политически проблем. Ако съветът излиза с единодушно решение, а парламента не се съгласява с това решение, а моето чувство след проведените консултации с представители на Европейския парламент – и след поддържането на тесни контакт, е, контакти, моето мнение е, че ще бъде много трудно, да не кажа невъзможно, да се постигне съгласие в Европейския парламент, ако не се стигне до компромиса. Това съветът ми и към е, съвета, и към парламента е, трябва да се работи за постигане на такъв компромис, защото в противен случай, както казах, е, проблемите на пазара е, остават и Не можем е, да считаме, че нещата са решени. Ще бъде много голяма самоизмама, ако в момента оставим така, че пазарите да видят, че в края на краищата е, банковият съюз не е изграден. Та аз апелирам към вас. Как ще изглежда този компромис за момента не мога да кажа защото е необходима честна, е, откровена работа от двете страни. Европейската комисия е готова да помага, да подкрепя и да оформи основните очертания на компромиса. Но, моля, оставайте си една отворена врата за това споразумение, защото в противен случай нещата ще бъдат много катастрофални за нас. А за другите елементи казахте, че не съм споменал е, схемата за гаранция на депозити. Не ги споменах, защото е, считам, че тези неща вече са решени. Има предложения на комисията, има съответно приети резолюции, така че аз считам, че съвета и парламента са постигнали съгласие по тази тема. Но сега трябва да приключим работата с единния оздравителен механизъм. И сега е, темата за общата политика. Мисля, че колегата от Франция спомена. Да, знаете, че съществува стратегия 2020, е, устойчиво развитие е, за данъка върху финансовите транзакции, за зелено развитие и така нататък. Ние сме правили предложения, но тези предложения още не са прияти от съвета, нито дори в формата за силено сътрудничество. А, знаете за всички е, дискусии по въпроса за социалното сближаване и социалния дъмпинг. Е, работихме по директивата за командированите работници. Във всички случаи трябва да се работи, за да се избегнат тези за вас отрицателни последици. И накрая последния въпрос от нашия уважаван колега от гръцкия парламент. Мога да ви отговоря следното. По отношение на Международния валутен фонд, не наше беше решението. Страните членки решиха е, Международния валутен фонд да влезе в тройката. И въпроса беше да вървим ли ръка за ръка с тях или не. Това беше една основна е, предпоставка за някои правителства да е, се допусне МВФ Предложението далеч не беше на Европейската комисия. Затова задайте въпроса си на националните правителства, включително и на гръцкото правителство. Те приеха това отношение. Не мисля, че могат да го отрекат в момента. А въпроса за програмата и трудностите. Нека да ви кажа нещо съвсем откровенно. Аз съм напълно убеден, че ако Гърция не беше изпълнявала програмата, положението днес ще, ще бъде много по-тежко. Убеден съм в това. И това, което мога да кажа на гръцките приятели е следното. Всички сме наясно с колко много трудности и лишения се сблъскахте. Но, ако Гърция не беше в Европейския съюз, тя щеше да и се наложи да върши същото защото Гърция имаше не само огромен дълг, но и проблеми с банките, също и структурни проблеми с конкурентоспособността. Тя просто беше жертва, защото бе първата страна, където се струпаха тези проблеми, за разлика от Ирландия. И освен това имаше и други трудности, политически трудности, например, които създадоха несигурност. И пазарите определено очакваха Гърция да излезе от е, еврозоната. И гръцка, гръцки политици казваха, че Гърция следва да излезе от еврозоната. Много хора извън е, Европа говореха, Евро... Е, Гърция ще напусне еврозоната и а, оттам дойдоха проблемите. В Ирландия имаше повече доверие. С Гърция просто някои фактори. Първо Гърция беше много експонира, беше подложена и на политически трудности, е, избори едно след друг, говореше се за референдум и е, отрицателни коментари, които идваха отвън, които в никакъв случай не помогнаха. Това бяха допълнителни е, проблеми, е, заедно с економическите проблеми, с голямото ниво на неплащане на данъци, което също е проблематично. Така че е, проблемът е, и мерките бяха нагодени към съответните проблеми. И нашата, нашата загриженост, нашата цел беше да Гърция да избегне банкрут. И смятам, че е, дори Европа, е, Гърция да не беше в Европа, тя щеше да е принудена да вземе сравними, също толкова тежки мерки. Аз обаче много се радвам, че Гърция е в Европейския съюз и е тръгнала по пътя на възстановяването. Може да е все още малко това възстановяване, но все пак тя е на този път. Това е. Опитах се да отговоря на вашите коментари. Благодаря ви за вниманието.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 Четири месеца преди европейските избори, е, нещата на европейско равнище доста се оживиха. И това са... Вие казахте, че европейската економическа ситуация се възобновява, но това е доста плахо възобновление. Искам да подчертая, че трябват повече усилия, повече съдържание и от страна, от страна на Европейската комисия. Трябва ни развитие, ориентирано към растеж. И то без дискриминация. Само така може да върнем доверието на гражданите. Комисията до момента предлагаше е, определени мерки да се прилагат само в определени държави. Това не бива да се допуска. Аз говоря като обикновен депутат. Парламентарната ното измерение трябва да бъде усилено според мен. Искам да засегна междупарламентарния подход. В началото на кризата, когато нямаше тези инструменти, може би този подход беше необходим. Но в момента, когато става дума за вземане на решения на европейско равнище, то ам, съществуват определени опасности да се засилят националните е, егоизми. Общностият метод бива подкопан. А именно този подход осигурява равнопоставеността на европейските институции и защитава европейските интереси. Затова, господин председател, искам да се обърна към вас – като представител на гръцкия парламент и председател на съвета, да направите всичко възможно да укрепите общностния подход. Защото той е много важен, но за вземане на решение на всички равнища. Благодаря, а сега господин Гариери от Италия. Кириос Гаргери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 необходимостта за структурни промени в економиката. Казахте, че има положителни стъпки, но те не са завършили. Това е така. Но нека да помислим, че всъщност е, тези мерки струваха много е, и те струваха много в държавите членки ребалансирането се случва в Европа, но ре, резултатите от тези адаптации се дължат главно на адаптациите в публичния дълг в засегнатите страни. И имам предвид вътрешната девалвация в тези страни. Тоест, с други думи, тежестта за намаляване на дисбалансите се поема главно от периферните страни в Съюза. А държавите членки с бюджетен излишък дават само имат съвсем малък при, принос в ребалансирането. Това не е ефективно от економическа гледна точка, защото така се получава дефлация, дефлация и наказва търсенето, ощетява търсенето в Европа. Моят въпрос е, какво смятате, че трябва да се направи в близко бъдеще по отношение на економическата политика и управление, така щото да имаме по-симетрична адаптация, която да подкрепи както европейското вътрешно търсене, защото то е важно за растежа, и от друга страна да се поощрят периферните страни, така че техните разходи при адаптацията да се намалят. Дали имаме нужда от по-различно прилагане на наличните инструменти? Благодаря. А госп... сега господин Газ от Обединеното кралство. Благодаря, господин председател. Мисля, че е жалко, че господин Барозо си тръгна, защото исках да му задам специфичен въпрос. Става дума за проекта, който бе завършен преди няколко месеца. Там се казва, че Европейския парламент е единствения парламент в Европейския съюз, отговорен за еврозоната. Това е голям проблем, защото аз слушах това, което казаха колегите в предходната дискусия, но какво се случва? Реалността е, че договорът и методът, по който се създава законодателството в Европа, задава въпроса за демократичната легитимност. Това е въпросът, който буди голяма загриженост в Обединеното кралство. Вижте е, Евробарометър и другите допитвания, какви са техните резултати, когато става дума за младежката безработица и демократическия е, дефицит националните парламенти, е, тяхната легитимност проистича от общите избори и на тази база те функционират. Реалността е, че когато аз чувам, че е, е, има все повече призиви към обединение на политическия съюз, като е, призиви отправени като, от хора като госпожа Рейдинг, например. Вие съгласни ли сте с такива призиви. Ние сме в ситуация, когато ни се казва едно нещо, но договорите твърдят нещо друго. Никой в тази зала не може да вярва, че националните парламенти всъщност имат степента на легитимност по отношение на Европейския съюз. Те заслужават повече легитимност. Те нямат тази легитимност. Ето защо съществуващите договори би, трябвали, би трябвало да се реформират и то радикално. И аз разбирам, че нещата са много сложни, но трябва да има решение на този проблем и то в интерес на гражданите на Европа. И накрая искам да кажа просто следното. Ние дали ще предприемем радикални реформи, и ще се върнем към гражданите и към компетенциите на националните парламенти, където всъщност трябва да се взимат крайните решения. Благодаря. Благодаря много, господин Газ. Сега господин Ван Ромпой ще отговори. Благодаря на всички направили изказвания в рамките на този дебат председателя на Европейската комисия Барозо отговори на повечето въпроси от първия кръг. Позволете аз да споделя някои бележки, да отговоря на някои въпроси на другите оратори. Първо говорим за економически и паричен съюз, за това какво сме направили, за банковия съюз, за фискалния съюз, за паричния съюз. Е, това не са сам цели сами по себе си. Основната цел на това, което правим е да възстановим економическия растеж и заетостта. Това изисква повече време, отколкото очаквахме. Изискваше повече усилия, повече жертви, отколкото очаквахме. Но това е най-висшата, основната цел за наши, на нашите усилия. Аз съм от страна и позволете да кажа на гръцките приятели, нашата страна в началото на 80 години имаше обществен дълг, дълг в размер на 15% от БВП. Точно както във вашата страна преди няколко години. Ние трябваше да поправим, да оправим нещата, защото ние използвахме обесценяването, но това изискваше от нас изключително тежки, непопулярни мерки, за да възстановим фискалния баланс и съответно нашата, нашата конкурентоспособност. Така че независимо дали говорим за евро или не, ние успях, трябваше да възстановим нашата економика, резултат на неправилно управление на месеци, а понякога години, а понякога и десетилетия за някои страни. Така че ние се стремим към повече за растеж и заетост. Стабилността е само средство, а не цел. Основната цел на нашата економическа политика е да възстановим економическия растеж и заетостта. Но това е първото, което искам да кажа. Второ, за междуправителствените и общностни методи на дейност. Нека да обсъдим въпроса, но да не се впускаме в излишни дебати. Това, което аз виждам е, че така наречените междуправителствени методи, защото много въпроси се взем, решават от Европейския съвет. Този междуправителствен метод в крайна сметка води до повече правомощия на е, общностните институции. Комисията никога, никога до сега не е имала толкова власт, правомощия да влияе включително върху бюджета, преди да се стигне до, да се мине през европейските парламенти. Това е безпредседентно. Има средства за възстъп е, израв... изравняване на дисбалансите, економически и фискални, и включително в новите условия на механизма за разрешаване на кризите. И всичко това води до повече правомощия на общностните институции, така че методът може да не ви допада, но е, е, възстановяването му би било да, десетилетия наред на дебати, но резултатът е, че ние можем да отстоим този метод за постигане на нашите цели. За економическите политики това изисква наистина огромен дебат, но позволете ми да кажа следното. Каза го и на гръцките колеги при разговор с тях. Ако имате огромен е, обществен дефицит, ако имате дефицит по отношение на платежния баланс не 1, 2 или 3%, а 9, 10% и то не за година, а за 5, за 6 години. Има само едно решение е, да се възстанови баланса. И това е тежка задача, болезнена задача, но задача, която трябва да изпълним. И много от държавите членки вече го сториха. Държавите с излишък, които имат излишъци, просто защото много преди да настъпи кризата, извършиха необходимите реформи. И аз мога да ви покажа цифрите, които са, цифри, които са наистина смущаващи, но те своевременно направиха необходимото и за някои от тях това доведе до излишества, излишъци по текущия баланс. Но аз съм съгласен с онези, които използваха тези излишъци в рамките на еврозоната, защото и там ги има, както ги има извън еврозоната и те трябва да положат по-големи усилия да възстановят баланса на спустекущия баланс, което те правят. Има и държави, които се опитват да постигнат, да възстановят баланса с минимално нарастване на възнагражденията и съответни корекции в сектора на услугите. Тоест, аз не отричам, че и страните с из... бюджетен излишък трябва да се положат усилия. Трябва обаче да подчертая, че те направиха необходимото много преди кризата. Другите не го сториха. Но засилването на вътрешното потребление е нещо повече от а, така смекчаване на фискалната консолидация или е, сериозно увеличаване на възнагражденията. Тук говорим за доверие, защото търсенето се засилва, когато се възстанови доверието. А доверието е резултат от стабилност в еврозоната. И когато се вижда от финансовите пазари забележат, че се полагат достатъчно усилия. Мога да посоча примери как разликата в лихвите е, говори за това, че в някои пазари в отделни страни членки са се влушили драматично. Мога да ви дам там един малко необичайен прием от моята собствена страна. Разликът и между лихвите в нашата страна и Германия беше 350%, 350 пункта. Сега е 70 пункта. Защото се взеха мерки, направиха се структурни реформи и това бе възнаградено от финансовите пазари и от потребителите, които се върнаха. Резултатът бе повече растеж, повече заетост. Така че да не подценяваме тези компоненти на доверието. Не говорим само за дохода, не говорим само за общия климат в една економика. Това е също част от отговора, който търсим. Но разбира се, фискалната консолидация, след като страната положи достатъчно усилия в духа на структурните реформи, дава възможности на комисията да прояви гъвкавост. И когато има достатъчно усилия, могат, може да се прояви съвсем конкретна гъвкавост по определени цели. И комисията го прави. И накрая, уважаеми колеги, дори ако можем и ние ще преодолем тази криза и ние ще я преодолем, макар и по бавно, защото тя се оказа по-дълбоко от очакването. Но дори и така, трябва да работим много сериозно за структурен и економически растеж, защото нашите социални модели не могат да бъдат устойчиви с растеж 1,5-2%. Е, Нуждаем се от повече. Нуждаем се от структурни реформи в пазара на труда, в пазара на на стоки и така нататък. И ако можем да предоставим повече свобода за гъвкавост по отношение на фискалните цели, трябва да използваме тази гъвкавост за повече структурни реформи. И това е, което искам да споделя с вас. Благодаря за всички изказвания. За жалост, аз също трябва да се сбогувам с вас, но искам още веднъж да ви благодаря за направените изказвания. Така че раз, по този начин разбираме повече неща, но понеже ме попитахте за банковия съюз и понеже е важно да постигнем съгласие, и а, съгласие. Ако не постигнем съгласие относно преструктурирането на банките, което е от ключово значение, губим една година. А след европейските избори поляризацията може да се окаже още по-поляри... поляризацията може да се окаже по-голяма и да постигнем още по-трудно решението. Затова приканвам ръководството на Европейския парламент и всички вас. знаят, че има добра воля. Потърсете съгласие, потърсете компромис преди в рамките на този мандат, защото иначе европейските институции няма да могат да работят. Така че нека не създаваме допълнителна несигурност да постигнем съгласие за този ключов елемент от нашата економика и нашите, нашия паричен сектор. Благодаря. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο τον κύριο Βαν Ρομπάη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ώρα είναι... Благодаря на господин Дан Ромпой. Вече доста напрегнахме във времето. Искам да благодаря на колегите, които се изказаха. Давам думата на господин Шулц за заключителни слова. Благодаря за това, което каза господин Пан Ромпой за приоритетите. Дами и господа, искам да кажа нещо за Банковия съюз. Европейският съюз е готов на всякакви компромиси. Ние сме готови да постигнем компромис по Банковия съюз. Но въпреки това, моето чувство, моето впечатление е, че съветът не иска да отстъпи милиметър от своето решение. Това тогава не може да има компромис. Така че ясно е, ще говорим с съвета. Мога обаче да кажа, че решението на Екофин няма да бъде подкрепено в парламента. Но парламентът е готов да преговаря с Екофин. Въпрос е Екофин да се придвижи към нас. Ако посланието обаче е да одобрим или да не одобрим, то шансовете да не одобрим споразумението са много големи. И така, колегата Ван Ромпой би трябвало да предаде посланието за това, че Екофин би трябвало да се придвижи в наша посока. Няколко забележки. господин е, Пападимос, не смятам, че говоря и е, говорики се хваля с постиженията на това, което направихме. Аз съм бил толкова често в е, Гърция и то съм бил в качеството си на председател на Европейския парламент. Предполагам, нещо не сте разбрали. Аз е, не възхвалявам нашите успехи. Сега за тройката. На 29 януари в Атина колегите от парламента ще е, говорят с ваши представители така че може да говорите по въпросите за тройката с тях. Но искам да кажа нещо на господин Кеш. Господин Кеш, цитатът, който споменахте, не е френски цитат. Това е, цитат от романа Леопард. Томази де Лампедуза. Всичко трябва да се промени, за да остане каквото си е. Сега въпросът е обаче дали наистина трябва да искате да се промени. Понякога смятам, че изобщо не искате промени. А, така че дефиницията на това а, как да се промени всичко е много обтекаема. Идеята на транс, за транснационалната демокрация, идея, за която аз се застъпвам, а, ако искаме тази идея да я поощрим, тя да просъществува, а, трябва да положим много усилия, но тази идея не се поставя под въпрос, защото в противен случай Европейския парламент много ще се противопостави на заплахата на тази идея. Сега ще продължим по-нататък с дневния ред от Маркараш поема председателството. Той е заместник председател на парламента. Ще говорим за макроекономическите условия. Пожелавам ви успех в по-нататъчното протичане на конференцията.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 ως πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Като първи председател на Гръцкия парламент и председател на Комисията по европейски въпроси искам отново и аз на свой ред да ви поздравя с добре дошли на нашата среща. С парламентарното сътрудничество в момента създава едно ново измерение – чрез организирането на срещи на толкова високо ниво с присъствието на много голям брой евродепутати и национални депутати. Надяваме се да създадем едно плодотворно и ефикасно сътрудничество в полза на целия Европейски съюз и на всяка отделна страна членка – сътрудничество за въпросите на економическото и валутно управление. След участието ни в подобни срещи, след опита ни, ние ще имаме възможност да повдигнем и е, темата за регламента за пътните карти. Предложението на литовското председателство обогати първоначалното предложение. Датата за изменение е средата на март. После до средата на април ще се опитаме да изготвим един доклад, да го обсъдим преди конференцията в Рим. По всички въпроси, които ни разделят, е, считаме да обсъдим е, всички разногласия в работни групи, преди да се срещнем в е, Рим. И също така сега ще разгледаме макроекономическите дисбаланси в Европа. Докладчик е господин Пьер Карло Падуан, заместник генерален секретар и главен економист на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Вие ще имате възможност да му зададе въпроси и да изкажете мненията си и коментарите си по темата. Казват ми, че има много дълъг списък от желаящи за изказвания и ще направим същото, което направихме и при първия тур ще дадем само по две минути за изказване на всеки. Ще дадем думата на 4 евродепутати и след това на депутати от националните парламенти. Заповядайте, господин Падован, имате думата. Благодаря, господин председател. Вие не можете да ме видите, но ще дойда на подиума след като приключа с презентацията. Искам да поставя въпроса за макроекономическите дисбаланси в Европа в контекст на базата на общите економически прогнози на ОИСР, излезли преди няколко месеца. Тук ви показвам нещо, което е напълно познато за вас. В световната економика се отбелязва растеж, но с различни темпове. В развиващите се економики от ляво на слайда се отбелязва по-бърз растеж, отколкото в развитите в дясно. Но европейските страни накрая отбелязват растеж. Много бавен, но положителен. Тук се отразяват проблеми специфични за европейската зона, но и за света също така. Трудно е да се възстанови растежа до нормалните нива. В предходните е, рецесии възстановяването се случваше много по-бързо и щетите за е, производството и заетостта бяха много по-малки. Това отразява и факта, че така наречените стимули за растеж са по-слаби, отколкото ни се иска. Нека да спомена някой. Първо, е, твърдите инвестиции са по-малки от нормално, което се отразява не само на краткосрочното търсене, но и на средносрочното и дългосрочно производство. Кредитите се забавят, особено в еврозоната. Това е, е по-конкретно проблем в, Евро, в Европа. В Штатите и в Япония кредитите като че ли се развиват доста по-бързо. Също така вие сте наясно с факта, че еврозоната показва безработица, много тежка безработица в рамките на ОИСР, докато в Штатите и в други страни безработицата намалява в Япония си е ниска по принцип. Сега да се върнем на темата, която искаме да дискутираме. Дисбалансите, макроекономическите дисбаланси в еврозоната. Искам да упомена, че има конкретни е, специфични дисбаланси, които са свързани. Свързани е, дисбалансите в е, текущата сметка, но и също начина по който работи валутния пазар, и, валутния съюз и пазарите. Като тези дисбаланси трябва да се коригират на, в различни измерения макроекономически и структурни. Ще говоря за това също така виждате слайд, който ни напомня нещо, което видяхме в еврозоната още в миналото, но от е, както се създаде еврозоната, дисбаланса в текущите сметки е, расте. И Напоследък раз, разликите са били много големи и сега напоследък вече започват да се сближават, но процесът е много е, болезнен. Защо се развиват тези дисбаланси? Поред съображения. Преди е, кризата в периферията на еврозоната отбелязваше много по-голям ръст, отколкото централните страни в еврозоната. Сега положението е обратното. Това е един модел, така една схема на растеж, който не е, която не е устойчива, защото има дисбаланси в конкурентоспособността, но и в механизма за разпределяне и отпускане на кредити в еврозоната. Кредитите отиваха към периферията и засилваха един механизъм на растеж, който се оказа неустойчив. Така че, за да се възстанови конкурентоспособността и да се коригират дисбалансите, не може да се отделят структурните мерки на трудовия и производителния пазар от е, мерки за оздравяване на, е, на финансовия сектор и изграждането на банков съюз, както се спомена. Също тук е, виждате слайд по данни за данни какво се случва на пазарите. Е, целта е да си припомним, че от много дълги, е, от доста дълго време, като че ли пазарите, като че ли бяха глухи и неми, нямаше данни какво се случва. Когато започна кризата след 2009, реално внезапно е, започна да се отчита риска и да се формулира той като заплаха. Сега като че ли риска спада. Тоест оценката на пазара също трябва да бъде е, преразгледана. Спредовете в държавните облигации също отразяват разликите в пазарите. Състава се една конфронтация, един парадокс, един на валута и много е, сегментиран, разпокъсан кредитен и финансов пазар. Тоест, ползата от единна валутна политика не се разпределя равномерно в целия Европейски съюз, което съответно затруднява растежа. Фрагментацията, за да се поправи това, означава да се коригират проблемите на финансовия сектор и да се изгражда банков съюз. Много следва да се направи и в структурната област. Вече е и направено. Тук е, ви показваме оценка на ОИСР за изпълнението на структурни реформи. В еврозоната и в страните от еврозоната е постигнат много голям напредък, много над средното за ОИСР в структурните реформи, т.е. много е направено вече. Е, немалко е направено и на пазара на труда и пазара на стоките. Е, не толкова във втория, защо казвам това защото единия проблем в процеса на коригиране е в еврозоната е, че доста е постигнато с либерални реформи на пазара, на пазара на труда, но трябва да се направи повече на стоковите пазари, за да има по-голяма конкуренция, за да може ефективният трудов пазар да се изрази в по-голяма конкурентоспособност. Това се случва в момента и се отразява в е, мерките за приспособяване, особено в периферията. Голяма част от мерките за приспособяване е, са били повлияни от свиването на търсенето и на износа. Но е, има и по-други, по-добри причини, а именно подобряване на конкурентоспособността и съответно по-добри резултати в износа. Но има и неравномерност, несиметрия, има повече приспособяване в е, страните, където има дефицит. И последиците са, че е, текущата сметка на еврозоната е, остава в излишък все повече, което ще упражни натиск върху еврото и ще създаде импулс за дефлация считаме, че това е една, един агрегатен дисбаланс, не конкретен, който трябва да бъде решен. И накрая, големият въпрос, който си задавам аз е следният. Виждаме, това е добра новина, че се създава растеж, особено в периферията. Главно тласкан от износ. Но въпросът е колко а, е, дълго ще може да се задържа този механизъм за създаване на растеж. Защото раз, растежа в Европейския съюз трябва да бъде по-устойчив, за да се разреши въпроса с младежката безработица. А това ще се случи в момента, в който има повече инвестиции, така че краткосрочният износ да се е, върне под формата на инвестиции и създаване на по-стабилен макро, по-стабилна макроекономическа среда. Благодаря ви, господин председател. Сега идвам при вас на подиума. Е, Благодаря. Госпожа Елена Кадускова има думата сега от Чехия. Благодаря. Добър вечер, уважаеми дами и господа, колеги. Бележките ми може би ще са до, по, доста общи, но аз ще се позова и на, предишната, на предишния панел. Имам три неща, които искам да кажа. Най-напред благодаря на Европейския парламент и на Кръцкото председателство за организирането на междупарламентарната конференция. Диалогът между националните парламенти Европейския парламент на национално и на европейско равнище са от съществено значение. Европейските политики трябва да се прилагат на национално равнище, за да имат успех, а това няма да е възможно без националните парламенти. След изборите в Чешката република, на власт дойде проевропейско правителство. Така че чешкото правителство иска да се ангажира повече в европейската интеграция. Но в Европейския парламент трябва да се съсредоточи върху социалното измерение и върху стандартите на социалния модел, защото това са елементи на конкурентоспособността. Сега за банките. Трябват ни правила за финансова регулация, за да имаме добри публични финанси, но гражданите трябва да знаят, че това не са самоцелни мерки. Целта на тези мерки е да се подобри качеството на жизнения стандарт на гражданите. И когато говорим за социалното измерение на Европа, е, трябва да кажа, че социалното измерение не бива да бъде губено от поглед. Благодаря. Думата има Ричард Янг. От Франция. Euh, Благодаря, господин председател. Три неща искам да кажа. Първо, рамката, в рамките, в които работим, преди да поставим въпроса каква е целта на настоящото събиране, обмен на мнение. Е много интересно, дава възможност по-добре да се разберем взаимно. Но ако става дума да подобрим демократичния парламентарен контрол на националните парламенти върху на економическата политика, трябва да направим повече трябва от самото начало да се разберем от началото. Слушаме предложения относно начина на действие с правомощията на тази междупарламентарна конференция. Второ, за банковия съюз е, позволете да кажа, че ние е, отбелязваме напредъка доста бързо по отношение на банковия надзор, но има два важни е, проблема, свързани с преструктурирането на банките. Начина на действие на фонда за преструктуриране и второ управлението. Трябва да кажа, че спод споделям критичните мнения, които бяха споделени от Европейския парламент. Мисля, че и други национални парламенти го споделят трябва да намерим компромис, но той да бъде с положителен, а не с отрицателен знак трябва да положим усилия, така че това преструктуриране да бъде наистина успех. И проблема, който ни тревожи за макроекономическия дисбаланс, ще споделя една идея, която обсъждаме във Френския сенат. Става дума за това еврозоната да, да получи съответните бюджет, така че да се възпротиви на цикличните и негативни отрицания, е, е, явления, е, да постигнем растеж и така, да че да можем да посрещнем неблагоприятни развития. Няма да навлизам в подробности сега, но предлагам да обсъдим въпроса в бъдеще. Председателят, благодаря. Андрей Хунко. Андрес Функа от Германия има думата сега. Ähm, благодаря, господин председател. Аз няма да подкрепя няма да изразя мнението на мнозинството в парламента, а ще представя позицията на левите. И в Германия има различни дебати, различни анализи по отношение на, еврокризата, на кризата в еврозоната и по отношение на макроекономическите дисбаланси. Видяхме на графиката преди малко, че Германия, в Германия има търговски е, излишък от 6% и това е част от проблемите и напреженията в еврозоната. Защото ясно е, че излишъците на една страна представляват дефицитите на други страни. И моят въпрос към господин Патуане. Какви мерки предлагате, за да се уравновесят тези дефицити и дисбаланси? Това според мен е много важно, за да постигнем обща хармонизация в рамкото на еврозоната, но и на международно равнище, защото по принцип в еврозоната съществува търговски излишък спрямо остатъка на света. Вторият ми въпрос е, вие говорихте за фрагментирания е, фрагментираната област на кредитите. Видяхме как се развиват лихвените проценти от 2000 е, до 2008 година. Видяхме колко хармонично е било това развитие до 2008 година и, колко, и какво е и колко драматична е ситуацията след 2008 година, видях 40% за Гърция. Значи въпросът ми е как може да постигнем хармонизация в Европа и в тази област. И накрая, господин Корея, вашият колега в съвета на Европа говори за, ОИС, за понятията на ОИСР развитие може би и сътрудничество, може би това са именно двете ключови думи, които трябва да заместят политиката на економии в Европа. Благодаря. А сега? Благодаря, господин председател. По принцип искам да се спра на организацията на Междупарламентарната конференция. Няколко думи е, за управлението на еврозоната. Е, имаше редица инициативи. Е, последно за свърни с банковия съюз. Общо взето преодоляваме много трудните моменти. Да има по-засегнати страни, но какви са плодовете на нашите усилия. Първо, не е увеличен е, дефицита на демокрация, има е, съответни препоръки към отделни страни. Общо взето има сериозна опасност от последица върху европейските избори. Постигнатото заслужава да бъде е, отбелязано, но нека не забравяме нашата роля. Така че ние трябва да подкрепим силните моменти от Европейския парламент. Трябва да работим добре, да работим, видиме през октомври и януари и октомври резултата не е един и същ. През, март, през юни имаме наистина едни препоръки, на които ние трябва да отбележим преди юли, което е много важно. Това е и момента, в който национално Основните парламенти могат да се произнесат по отношение на основните насоки на бюджетите. Така че това ще бъде много важно, както и за нашата страна, но също и в общо европейски план. Е, важно е също, освен това, да се съберем през октомври, когато ще започнем дебата по националните бюджети. Е, така че конференцията трябва да може да излиза с заключения, заключения, които да бъдат приети приети единодушно. Защо да не се организираме, да ориентираме обаче към квалифицирано мнозинство така че е, това да може да, отрази, да се отрази в състава на делегациите. И накрая е, трябва да помислим за еврозоната, за специ... Е, един специален формат на комисията трябва да следи как се прилагат европейските инструменти. Мисля, че това е важно за един по-добър парламентарен контрол. И след европейските избори трябва да бъде създаден нарочно подкомитет за еврозоната. Председателят, благодаря. Елиза Ферейра, Европейски парламент. Благодаря. Това благодаря. Искам да се обърна към колегите от националните парламенти. Според мен в Банковия съюз трябва да постигнем напредък но не на, всяк, не на коя да е цена. Тоест, трябва да се гарантира ефективност при управлението на една банка с проблеми. И да се търсят начини да не се плащат дълговете от банката, от кредиторите и да надкопаците. Това трябва да е последното средство. А, това а, постанови и съвета, но от друга страна сега има проблеми с приемането на документа. Вие какви възможности имате да въздействате в, в, на национално ниво на правителствата за постигане на решения? Също, действително, факта, е, че търговските дисбаланси е, се е, повишиха по време на функционирането на еврозоната, но може ли да коментирате малко повече защо общ, дали общата валута повлия или обощаването на политиките или това е вина на страните членки? И второ, смятате ли, че в бъдеще можем да контролираме тези елементи? и как могат да се компенсира липсата на естествени стабилизатори. И накрая, какво имате предвид под структурни реформи? Защото повечето от страните, които направиха мерки, взеха мерки за възстановяване, въведоха изключително много реформи и економии. Какво разбирате вие под структурни реформи? Председателят. Благодаря. Сега давам думата на заместник председателя на Комисията по бюджети на Гръцкия парламент. Благодаря. Искам да поздравя Европейския парламент и Гръцкият парламент за общото организиране на тази среща. Страните, които е, в момента провеждат е, структурни реформи, е, им се налага да намалят дефицита си, за да намалят дълга. Но същевременно трябва да се търси увеличаване на конкурентоспособността, за да се преодолеят дисбалансите в текущата сметка. В Гърция се наблюдават парадокси напоследък. Има дефлация, най-голямата дефлация от Втората световна война, което трябва да повиши конкурентоспособността. Но по отношение на дълга имаме проблеми. Е, в момента има из, излишък, но това не води до големи резултати. Динамиката на дълга се влушава, въпреки че следваме много добри практики. И в Гърция би следвало да има инфлация, а не дефлация, за да може да се подобри е, конкурентоспособността. А това в никакъв случай не е лесно, защото ЕЦБ поддържа нивото на инфлация в еврозоната около 1%, може да го остави да стигне до 2%. За страните, които изпълняват програми за економии, би следвало да могат да имат малко повече инфлация, за да могат да постигнат повече е, конкурентна способност. Съгласни ли сте с това? Thank you for all these questions. Uh, I hope I... Благодаря. Надявам се да, има, да отговоря на тези въпроси по реда на тяхното задаване. Нека започна с следното. Въпроса за дисбалансите в еврозоната и какво може да се направи. Особено страните с излишък. Как те могат да помогнат? В този случай има едно решение, което е против интереса на еврозоната и на самите страни. Има такова решение. Излишък по текущата сметка отразява по принцип е, недостиг на инвестиции. И това беше въпроса, който засегнах в последния си слайд. Нашите препоръки винаги в този случай са били да се поощрят инвестициите. И това ще е в интерес на самата страна, а именно либерализиране на сектора на услугите, даже и в случая на а, Германия, където секторът е много ефективен. Но има области, за, в които могат да се либерализират услугите. Това ще намали текущата сметка, ще а, увеличи растежа в Германия и извън Германия и ще имаме ситуация на всеки печели. Сега на следващия въпрос. Фрагментиране на кредитите. Така е. Това е въпросът, с който трябва да се справим. Имаме нужда от няколко вида действия. Най-напред връзката между публичния дълг и между държавните дългове и банковия сектор. Тази връзка трябва да се преустанови, рисковите шокове трябва да се преодолеят и по, по, по, по такъв начин ще подобрим възможността за отдаване на кредити. От друга страна, трябва да се подобри конкурентоспособността в самите страни. Така банките ще, е, повече ще искат да дават кредити на съответните компании. Така че тук става дума за синергия между банковия съюз, структурни реформи и адаптация, приспособяване към ситуацията. Това ме води до въпроса за това, защо тези дисбаланси са се появили преди кризата. Всички знаете, че когато имаше дискусия в Европа за е, паричния съюз, всички говориха за два аспекта и хармонизиране на инфлацията и финансовото приспособяване и хармонизация. Кризата ни показа, че баланси могат да се появяват в паричния съюз противно на предишните мнения. И те могат да се появят при следните фактори. Най-напред, когато в някои държави членки конкурентоспособността не е достатъчно осветлена. Това е ситуацията на много периферни страни. Това става, когато капитали идват към периферията от централните страни, от е, страните на излишък. Какво може да се направи в бъдеще? Най-напред да се намалят дисбалансите чрез структурни политики и на второ място да имаме система за кредити, която да дава кредити на, на местата на предприятията, които имат най-голяма нужда от това. И това трябва да се случи в еврозоната и извън нея. Отново, банковият съюз е много важен, но са нужни тук и мерки за пруденциален надзор. Това са мерки, които са свързани с ексцесивните практики на финансовите пазари. Тоест, трябва ни кредитна система, която функционира ефективно и разумно разпределя кредитите на, в многообщаващите и перспективни сектори. Това е проблем важен за цяла Европа. И на следващо място, едно по-устойчиво структуриране на дисбалансите. Ние не може да преодолеем дисбалансите като такива, но те да се управляват устойчиво. Това е, което е нашата цел. Според мен, трябва да се прилагат политики за растеж и е, подобрената система за разпределяне на кредити. Това са мерките. Сега, на следващо място. Повечето от усилията за приспособяване, за разходите за приспособяване, особено в периферните сметки, повечето от мерките са били фискална консолидация и структурни реформи. Какво имам предвид под структурни реформи? Това е реформи в, на трудовия пазар, така че да има по-добро разпределение на работната сила, по-добро обучение и преквалификация по-добра подкрепа на, за безработните. Има нужда от реформи, от такива реформи, за намаляване на, цена, на, на работния труд, на цената на работния труд и увеличаване на конкурентоспособността. Всички тези неща се случват в периферните страни. Така че а, структурните реформи трябва да са задълбочени, да са всеобхватни. Те трябва а, да вземат преди факта, че всички сектори на економиката са взаимно свързани. Когато имаме структурна реформа, тя има определено въздействие, но това въздействие се вижда в целия цикъл на економиката. А ако економиката е в рецесия, то въздействието на реформата ще се забави. А, това е различно, когато економиката е в растеж. Трябва да сме много внимателни, защото става дума за целия макроекономически цикъл и той си има определен живот. Аз съм съгласен, че дефлацията, обесценяването на високо, при високо задлъжнелите страни е голям проблем. Това е нещо контрапродуктивно. Това, което искаме да видим в еврозоната е по-високи лихви и положително ценово развитие дори и в онези страни, които трябва да ребалансират относителните си цени. Това е аритметичен метод. Така може да се разбере, че когато цените падат, номиналното БВП падат и, пада и тогава е, имаме по-голям по шанс за преодоляване на економическите трудности. Е, абсолютно съм съгласен с вас, че това означава е, усилия на равнище еврозона, по-добра ценова динамика и повече усилия от страна на засегнатите страни. Но тези усилия трябва да са координирани, в противен случай е, цялата стратегия няма да действа. And now? Yes. Say thank you to him. Okay. Thank you, Mr. Благодаря много за направеното изказване. Бяхме се оговорили микрофон. Заповядайте, можете да продължите. Съжалявам, забравих да направя коментар за автоматичната стабилизация. Мисля, че има място и възможност в еврозоната за механизъм, който да мобилизира ресурсите в, на, на отделните економики, което обаче изисква да се спрем на две неща. Първо, как се финансира този пул от общи ресурси, какъв механизъм се предвижда. Не съм убедена, че в момента европейския бюджет е подходящия инструмент, но това подлежи на обсъждане. И второ, по какви критерии ще се предоставят ресурси на нуждаещите се страни от този общ фонд. Е, е, така че, освен тук вече имаме технически проблеми от една страна, защото както можете да си представите, че ресурсите за трудовия пазар, преобново обучение, стабилизиращи фактори и така нататък се имат предвид. Това е дълга дискусия. И аз тук ще кажа, че е, съм съгласен с принцип и мисля, че Паричният съюз би спечелил от подобен механизъм. Председателят благодаря. Постигнахме съгласие Гръцкия парламент и Европейския парламент тази дискусия да бъде поделена. Първото полувреме, така да се каже, ще поеме колегата Агакис, на когото искрено благодаря. Сега поемам аз. Имаме още шест заявки за изказване преди втори кръг от отговори. Давам думата на колегата Сърт, Сърт, Сърт от Естония. Имате думата. Благодаря, господин председател.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 аз също бих искал да направя по-общо изказване, защото всъщност намерението ми беше да се изказа в предходния кръг от дискусията. Но ясно е, че координацията на европейските бюджети и полагането на усилия за подобряване на финансовия сектор вече дава плодове. И Европейският съюз би трябвало да запази това високо темпо на реформи. Така и избягваме бъдещи рискове и бъдещи дисбаланси. Но разбира се, като мислим за бъдещето е също така важно новия европейски бюджет да бъде е, приведен в съответствие с общото състояние на економиката и курса на реформи. Макар, че през последните години постигнахме много по отношение на координацията на економическите политики, все пак процесът не бива да спира, за да подкрепим реформите които са много важни за економическия и паричен съюз и основните негови компоненти. Би било добре да реформираме, е, да, да постигнем съответни договори. Това би отговаряло на европейския семестър и на конкретните препоръки по страни които да бъдат обвързани с такива договори за реформи. Индивидуални договори за провеж... с държавите членки за провеждане на реформи ще отчитат макроекономич... процедурата за макроекономически дисбаланс. Стана дума за сферите нуждаеш се от реформи, трудовия пазар, трудовото законодателство, конкурентната способност, например. Ако говорим за Естония, ние трябва да насочим вниманието си към по-висока производителност. Тя не е достатъчно висока в момента, но и нашата система за образование е трябва да, се, да бъде съобразена с нуждите на економиката. В заключение нашата економика е, успя да преодолее кризата. Не беше лесно, проведохме структурни реформи укрепихме финансовия сектор, приведохме, коригирахме паричната политика. Надявам се, че днешната конференция ще ни подскаже нови идеи за координация на економическите политики. Благодаря се, казва председателя сега господин Онцикт от Холандия. Благодаря. Благодаря. Изказвам се от името на, да, на холандските християн-демократи. Благодаря за много ясно изложен, изложените проблеми. Добре би било обаче да имаме и разпечатка на презентацията малко по-рано, за да имаме и по-структурирано обсъждане. Присъединявам се към предходните изказали се в е, призив е, да се създаде една е, работна група, която да координира подобни срещи в е, бъдеще, да се обсъдат и идеите подадени тук. Примерно, ние не приемаме един текст, даваме идеи, да речем, за реформа на договорите или други инициативи. Затова е добре да се въведе известна структурираност на обсъжданията и затова бих искала да посъветвам е, председателството на Европейския съюз в такъв смисъл да възприеме тази идея. За Банковият съюз чуваме всякакви изказвания за това, че трябва да се прекъсне връзката между дълга на банките и държавния дълг. В Ирландия действително страната бе завлечена от проблема на една банка. Но тук излиза и проблема за сливането на банките в Европейския съюз, защото ако те се слеят и станат прекалено големи, могат да е, преобърнат с главата надолу е, и определен бюджет на някоя страна. Имате ли мнение за това какво мерки могат да се приемат и какво е мнението на ОИСР по банковия проблем? Аз също така, както и моят колега, искам да знам малко повече за предложението на ОИСР за страни, в които има излишък по текущата сметка и прегомерен дефицит, какви политики биха били предписани е, за такива страни да намалят е, баланса на текущата сметка? Благодаря, господин Джордж Шикне. He's not here. So, Mr. Piauti не е тук. Е, господин Пьер Роди. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря за организацията на тази среща и искам да направя няколко коментара. Е, първо, е, по въпроса, че три комисии работят днес. Това е комисията за економически и валутни въпроси, по социални въпроси и комисията по бюджети. Смятам, че трябва да се включи и комисията по бюджетен контрол, господин председател, защото в края на краищата ние имаме право да контролираме изпълнителната власт, но трябва да контролираме и бюджета. И ние в парламента още сме шокирани, че става дума за механизма за 700 милиарда евро и е, ще се е, и се предполага да има само, политич... Е, само един контролиращ орган, никакъв политически контрол. Смятам, че и националните парламенти се безпокоят от е, този факт, защото няма никакъв парламентарен инструмент е, за контрол, освен една институция, базирана в Люксембург. И по отношение на економически и валутен съюз, ние тук ще има среща на министрите на върха по економически въпроси по член 12, не, а ние се събираме по член 13. Искам, говорим много за демокрацията. Искам да знам как партийните и държавни ръководители ще прилагат разпоредбите на договорите с, в светлината на предстоящите избори. Въпросът е изключително важен, защото тези е, ръководители се въздържат да приемат споразумения с оглед на реакциите на техните граждани, а ние след като трябва да изпълняваме подобни споразумения, трябва да знаем какво точно ще се случва преди или след изборите. Ще има ли е, някакви е, организация, кой ще води целия процес. В края на кращата в 2016 година се предвижда един преглед и е абсолютно важно ние да сме наясно как точно ще функционира демокрацията в Европа. Ще ви отговоря е, в края на е, нашето заседание, но мога да ви кажа, че последния ви въпрос няма никакво отношение към член 13. А, а ние в момента е, дискутираме именно него. Сега давам думата на господин е, Пауло Криер. Аз съм съгласен с картината, очертана от нашия оратор, господин Падуан. Рецесията от последните пет години в момента прераства в възстановяване. Много скромно, около един проблем, около 1%, извинете, и ние сме наясно, че няма да можем да решим основните проблеми в много страни, но все пак има една оптимистична нотка – и в последния документ от съседанието на върха се казва, че съответните мерки дават положителен резултат. Но за да се получи по-висок растеж, като че ли има нужда само от повече време и повече гъвкавост на национално ниво. Аз лично много се съмнявам в подобни предсказания. Ако обърнем поглед към бъдеще, дори да приемем, че е, ще се намалят мерките за економии посредством новата гъвкавост от страна на Брюксел, е, тези мерки няма да решат проблемите на еврозоната, особено на страните в периферията й. Освен това, тези оценки, които вие споменахте, намаляването на цената на труда и цените на стоките в почти всички страни, добре, това ще повиши износа и конкурентоспособността, но ще накара цялата еврозона да следва модела на е, растеж посредством износи и тогава цялата Европа ще еврозона ще зависи от е, желанията на китайците да потребяват. И това ни създава известни страхове, а именно, че подобна политика а, е, за създаване а, ще води по-скоро до стагнация, а не до по-голям растеж и то една постоянна, и това ще бъде една постоянна тенденция. Европейската комисия публикува доклад, в който се казва, че през следващите 10 години, ако нищо не се промени, Европа ще увеличи БВП на глава от населението с средно около 1% а в еврозоната ще се намали спрямо щатите и ще се върне до нивото на 65-та година. Тоест ние ще догонваме останалите. И така, въпросът ми е определено важно е да има структурно реформи, но а, може ли да кажем, че макроекономическите политики на европейско ниво, колкото и да са важни, можем ли да кажем, че те не са неутрални и задържат вътрешното търсене? Ако сравним еврозоната с Штатите и Япония, можем да кажем определено, че макроекономическите разлики а, са причината за толкова големия разнобой в а, тази зона. Благодаря. Следващия въпрос е от господин Франческо Кариело. Грация, президенте. Колег... Благодаря. Уважаеми колеги, Имам следния въпрос. Фискалният пакт. Как той може да се оцени от юридическа гледна точка? Първи януари 1999 година въвеждане на еврото. Тогава бе въведена общата валута на пазарите. която валута бе въведена по силата на регламент 1466. Но този регламент не беше в унисон с тогавашният договор на Европейския съюз а именно член 100 С, параграф 1 и 2. Това е изводът, който направи един бивш финансов министр на Италия. Това беше професор Кварино. Доколкото зная, в нито една страна в Европа или нито една страна от съвета на Европа никой не е засегнал този въпрос. Не би ли следвало през следващите три дена да осветлим този въпрос? Това е важно и за европейските граждани. Регламент 1466 в съглашение ли с тогавашният договор на Европейския съюз? Това е изходната точка за евентуални дискурси. Професор Кварино казва още нещо за тези противоречия, именно, именно между договора за Европейския съюз и регламент 1466. В своя статия той говори за връзката между регламент 1466 и възможността държавите членки да решават независимо развитието на своите и политики по економика. Благодаря. Аз имам само един колега, който да иска да се изкаже. Господин Игор Пеменос. Yeah. Right. Латвия. Благодаря много, господине. Имам съвсем конкретен въпрос към господин Падуан. Моята страна пострада сериозно от кризата, всички го знаете качеството на живота се влуши много в нашата страна. Е, позволете да продължа на, на народния си език, ако не възразите. За, така че ако говорим е, за евро, е, за брутния вътрешен продукт, той е най-нисък в нашата страна, в Европейския съюз, горе-долу на нивото на България и Румъния. И ако за настоящото поколение искаме да предложим нещо по-добро, трябва да се потрудим сериозно. 7% би трябвало да бъде годишния ръст продължение на 20 години и то само за да достигнем средното европейско ниво. Заключенията на Европейската Централна банка гласят, че можем да постигнем това, ако ако значително увеличим частните и държавни инвестиции. В състояние ли сме изобщо да гарантираме подобен ръст, такива гигантски инвестиции? ако не изпълняваме задълженията по фискалния договор. По отношение на фискалната консолидация, е, можем, можем ли да направим нещо за постигане на средноевропейско ниво? Какво е вашето мнение? Председателят, давам думата за последен въпрос към нашия докладчик. Виждам, че няма желаещи. Благодаря за поставените до сега въпроси. Сега давам думата на докладчика. Благодаря. Аз ще отговоря на въпросите по реда на тяхното задаване отново. Най-напред за балансите. Ние всички знаем, че Европейската банкова система ще бъде оценена в, в дълбочина, ще има стрес тестове. Мисля, че това е много важна възможност за прогрес на банковия съюз. Аз така разбирам въпроса, че тук става дума за ролята на институциите, но също така и укрепване на... Става дума и за укрепването на банковата система. Процесът е много важен. Какво би препоръчала Айсера? Това би било препоръка за прозрачни стрес-тестове, защото предишните стрес-тестове не бяха достатъчно прозрачни. Сега за холандската дилема как една страна с излишък може да се справи с ситуацията. Дали дилемата може да бъде решена? Препоръката може да бъде използвана и от Германия. Въпросът е не да се изразходват повече средства, да, а да се инвестира този излишък в вътре в страната. И така Холандия може да насочи средствата към частния сектор, така цялата бюджетна ситуация би се облегчила. Професор Куриери, дали да разчитаме на фискалната консолидация и структурни реформи и да не правим нищо а, с макроекономическите условия? Отговорът ми е не. Аз намекнах вече, че въздействието на структурните реформи, е, въздействието ще е по-слабо, ако макроекономическата ситуация е слаба. Ако имаме силна макроекономическа ситуация, структурните реформи ще задействат по-бързо. Така че откъде може да се получи търсенето. Тук нямам магическо решение, но може би може да направим списък с източниците на търсене. Имаме глобалното търсене. По принцип, развиващите се економики продължават да се развиват, така че това ще е добре за нашия износ, но това не е достатъчно. Какви други инструменти имаме на разположение? единната парична политика, тя може да направи много. И сега мога да кажа с голяма увереност, след агресивната парична политика на щатите и агресивната парична политика в Япония, може да се каже, че паричната политика може да бъде много креативна и в дългосрочна перспектива може да поощри частното потребление и търсене. Така че тук може да се получим от опита, от трансатлантическия опит. Но това не е всичко. ОИСР препоръчва да се създаде европейска инвестиционна програма, в която да се влеят проектните облигации. И сега фискалната политика. Какво може да се направи в днешната ситуация? Според мен много неща могат да се направят, но две неща най-напред. Най-напред Скоростта на фискалната консолидация може да се ускори. Съотношението дълг БВП започва да намалява. И освен това, имаме много доказателства, които казват, че данъците могат да бъдат, структурирането на данъците може да бъде променено и структурирането на разходите също така, защото да се опосредства растежа. Това са маргинални елементи, но ако вземем всичко, цялата картина, то е, тези мерки ще поощрят финансовата динамика в Европа. Така че става дума за поощряване на търсенето, но също така става дума и за дългосрочно дългосрочна фиксална стабилност в бъдеще. Забравих латвийския въпрос. Не съм сигурен дали разбрах изцяло въпроса, но ако въпросът е как може фискалният договор да бъде а, в полза на растежа, аз мисля, че двете, тези две неща могат, са съвместими. Ако имаме ресурси, които трябва да обслужват държавния дълг, то тези ресурси трябва да се знае, че ще бъдат взети от някъде другаде, от инвестициите, например. Благодаря, госпожи и господа, за първата част от изказванията. Няколко заключителни бележки от мен. И съм програмата по член 13, а може би за обща информация ще се спра на въпроса на Шопеофти е, към председателя на Европейския, да съвета на Европейския съюз относно комисията. Тук ще кажа, имаме ясна процедура относно председателството на комисията за първи път в историята на Европейския съюз всички политически е, партии е, се задължиха преди европейските избори да представят поименно да номинират своите членове на Европейската комисия. Социал-демократите вече го сториха. Знаете, че господин Ховстат и господин Рен все още не, не са и, и окончателен избор на либералите. Знае се, че има и в Европейската народна партия ще се вземе решение на 6-7 март в Дъблин измежду няколко кандидата, другите, други пък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 така че всички партии преди европейските избори ще номинират своите кандидати за председател на Европейската комисия, ако съответната пар... европейска партия спечели изборите, което е, искам да кажа е, би било невъзможно и безотговорно от гледна точка на европейска политика да очакваме съвета от сега да ни каже как ще се действа европейските избори, така да се каже, непряко номинират председателя на комисията, ще имаме предварителни кандидати, преобявени кандидати, ще имаме резултатите от изборите, но факт е, че всеки кандидат трябва да получи квалифицирано мнозинство в съвета и в парламента, което означава, че двете институции трябва да постигнат съгласие. Така че процесът, кой ще бъде, какъв ще бъде компромиса, несъмнено зависи от резултатите от европейските избори, от мнозинството в съвета и в парламента. Но европейските избиратели до сега не са имали никога толкова много права и толкова много информация. Но в края на краищата и съвета, и парламента трябва да дадат с мнозинство подкрепата си за новия кандидата повече не мога да кажа. Въпросът и няма пряко отношение към тази конференция, за да няма недоразумения. Известно ми е, че в залата има различни мнения по, въпросния, по този въпрос. Ние за да се върнем към същността на конференцията, ние казахме и това господин Агаки също го спомена, по въпросите на по-нататъчната работа на конференцията след настоящото заседание. Ще стартираме процес с а, сега съществуващите документи а, и изменения и ще има работна група по въпроса. Факт е и ви моля следващите два дни да не се пилеем в процедурни въпроси. Ние ще ви представим общ текст текст, но тази конференция се гради на член 13 от договора. Тази конференция, конференция от гледна точка на темите, които обсъждаме, е много по-широка е, от вся, която и да било друга, защото за два дни и половина ни обвързахме член 13 с европейския семестър. Същия член 13, който, върху който се гради конференцията, е посветен на фискалния договор. Така, ни повече, ни по-малко. Това не е конференция по КОСАК. Така че член 13 и член 9 са различни бази и решението в Никозия ни дават възможност за демократичен, прозрачен обмен на мнения по всички въпроси от фискалния договор. И това е целта не се случва толкова често. Представители на националните парламенти и на Европейския парламент да се съберат заедно, защото с това не се занимава само една комисия в парламента. Тук имаме бюджетна комисия, социален комитет, е, както и по въпросите на е, конкурентната способност. Има редица други парламентарни комисии, заявили участие в тази, този дебат. Но от националните парламенти могат да се включат компетентните комисии и в Европейския парламент имам заявки от Комисията по регионални въпроси, по бюджетни въпроси и така нататък да се включат по-активно в подготовката и много сериозно ще помисли, може би в сряда, е, как е, на интерпарламентарните конференции нещата да не се свеждат до представители на три парламентарни комисии. Да ги разширим. Но ние не, не вземаме решенията. Решенията вземат парламентите, националните и европейския. Промощията са различни. Така че по много въпроси ние можем само да обменим мнения и да извлечем полуки за нашата работа и да направим изводи на базата на диалога. Моля да разберете това. Нещата са в развитие. И всеки от нас ще прилага това в своята практика. Следващата седмица има, срещи, има среща на генералните секретари националните парламенти и Европейския парламент. Отново ще се търси начин за по-сериозна организация на сътрудничеството. Какво може, какво не може. Но всичко, което е постигнато до сега, ще е влезе в този процес. Този процес трябва да приключи до следващото заседание в Рим. Започнахме в Вилнюс, работим сега, искам да го доразвием. Това е нашето желание. Та не могат да приключат. В противен случай никога няма да се стигне до дебат по същество. А основният принцип на ед, едно, един формат, на която не взема решение, е, е консенсуса. Ако не постигнем е, с консенсус, тръгнем да търсим мнозинства, малцинства, ще отслабим собствената позиция и ще надхвърлим мандата си. Благодаря за дебата по същество, за споделените идеи, сега и в политическите политическите групи са отправили покана за вечеря а утре ще се видим в 9.30 за да започнем дебата за парламентарната дейност относно проучването на тройката. В този смисъл желая на всички приятна вечер и довиждане утре сутринта.